Dear colleagues, good morning. Добро утро, колеги. Good morning, everybody. Добро утро на всички. Добре дошли на първата част на последното ни заседание преди лятната вакансия. Започваме с първа точка – приемане на дневния ред. Искам да ви информирам, че точката 11 ще бъде разгледана след 27 точка 27. Точка 31, точки разни ще мине след точка 25. Точки 23, 24 и 29 са отложени. Втора точка. Съобщение на председателя. Искам да ви поканя на прощалната партия за Робърт Рей днес след обед. Трета точка – одобряване на дневния ред на протоколите от заседанието. Ако нямате възражения, ще считаме, че протоколите от 29 и 30 май са прияти. Четвърта точка. Искам да приветствам с добре дошъл Урмас Ренсало, министър на правосъдието на Естония. Както знаете, Естония сега председателства съвета. Министърът беше любезен да се отзове на поканата ни за размяна на мнение относно председателството. Имате думата господин председател, уважаеми членове на Комисията по правните въпроси. За мен е удоволствие, че съм тук. Признател съм е, ви за поканата. Комисията по правните въпроси е пред тази, пред която искам да представя нашите приоритети. Първо, Искам да отдам дължимото на Малтийското председателство за свършената работа. За нас е привилегия, че поемаме председателството от тях. Естонското председателство в областта на правосъдието и вътрешния ред ще бъде председателство на здравия разум. Ние ще се опитаме да бъдем максимално практични, да постигнем реални резултати. Говоряки за приоритетите, има един хоризонтален въпрос, на който искам да се спра. Това е цифровият елемент на програмата ни. Естония е държава, която е отворена към новите технологии и ние искаме да се постигне напредък е, в е, цяла Европа в тази област. Има големи промени в сферата на правосъдието. На последното заседание на съвета, господин Свобода също присъства, обсъдихме въпроса за големите амбиции, които трябва да е, имаме в тази област, да имаме една система за правосъдие, която да действа добре навсякъде и може да се постигне, стига да е на лице политическа воля. Не бива да загърбваме промените, които внасят технологиите. Новите форми на комуникация също променят ежедневието ни и ние трябва да се опитаме да овладеем всички тези новости и да ги включим в правната рамка но това трябва да се направи мъдро, тъй като технологиите трябва да обслужват гражданите и бизнеса, а не обратно. Аз съм... Аз лично знам, че понякога лесно се забравя тези неща. Не бива да допускаме обаче роботите да имат власт над хората. Нашите основни ценности остават неизменни. Искам да се спра на някои от важните теми, които се разглеждат от Комисията по правните въпроси. Много от тях е, намират отражение в приоритетите на председателството. Това показва, че пътят, който сме избрали, е правилен. Ще започна с е, цифровите договори, тъй като той обхваща както възможностите, така и рисковете, за които споменах. Както знаете, съветът постигна общ подход по директивата за цифровото съдържание през месец юни тази година. И това беше голямо постижение. На този етап мога да кажа, че Естония е готова да започне преговори с Европейския парламент по това досие и аз искрено вярвам, че резултатът, постигнал в съвета, ще бъде добра отправна точка за дискусиите ни с Европейския парламент. И аз ви моля смирено да използвате на трупаната инерция, за да може да се предвижи напред това предложение. Естонското председателство също иска да се постигне напредък по предложението за онлайн продажбите. И нашето мото трябва да бъде да вървим стъпка по стъпка при решаването на проблемите, за да постигаме напредък. Ето защо на неформалната среща на министрите на правосъдието в Талин миналата седмица. Бяхме си поставили цел да определим мандат за държавите членки, как да вървим напред, какъв да бъде обхвата на това предложение. Имаше ясни сигнали, повълчени от държавите членки, да продължим тъй като онлайн продажбите трябва също да са регламентирани така както а, и продажбите по традиционен начин офлайн. Тъй като това, което иска бизнеса, това, което искат потребителите, е да има максимална яснота. Второ, за председателството и за мен ще бъде реформата в авторското право. Тази сфера трябва да се адаптира към цифровата епоха. И двете дискусии усетиха регламента КАПСАТ 2, както и директивата DSM. Беше постигнат значителен напредък по някои от въпросите. Най-спорните обаче изискват допълнителна работа. Ние ще направим всичко необходимо, ще посветим време и усилия за да се постигне общ подход и по двете досиета в съвета. Но трябва да изчакаме, за да видим дали това ще бъде реализуемо по време на естонското председателство. Когато говорим за договорът от Маракеш, можем да сме по-обнадеждени, тъй като нещата вървят добре и целта ни е да се приключи работа по него по време на нашето председателство. Сключването на Маракешкия договор беше в застой известно време. Радваме се, че Малтийското председателство постигна напредък по две от предложенията. Искам също да отдам дължимото и на уважаемите евродепутати, които допринесоха за това постижение. Благодаря ви за добрата работа, която извърши Европейския парламент. Надяваме се, че и съветът ще действа бързо и ще бъде възможно до края на юли да се приеме окончателно. Сключването на Маракешкия договор в тази област ние работим като председателство по ревизирана версия на решението на съвета и се надяваме скоро да бъде предадено на Европейския парламент, за да получим съгласие от негова страна. Третият важен момент е предложението за директивата за несъстоятелността. По нея се работи. Виждам в вашата програма, че също сте предвидели дискусия по този въпрос днес. Споделяме целта да се намалят пречките пред трансграничните инвестиции, за да се укрепи економиката на Европа и да се създадат нови работни места. През юни под Малтийско председателство съветът прие политически насоки по някои от въпросите в това предложение. Аз възнамерявам да отдам приоритет за постигане напредък по това досие, защото това е въпрос, който води до добавена стойност за пазара, за предприемачите а и за работещите, според мен. Желанието ми е да проведем дебат по време на естонското председателство. Очаквам да работя в тясно взаимодействие с Европейския парламент. Някои новини свързани с преработения Бруксел 2А. Това е изключително важно досие в сферата на семейното право и считаме то да бъде обсъден на политическо ниво в съвета по време на нашето председателство. Такъв политически дебат беше проведен в съвета през юни тази година, когато а, се а, проведе проучване на а, въпросите, свързани с децата знае, че добруването на децата е особено важно за депутатите от вашия парламент. Затова очакваме становището ви по въпроса. Гледаме много сериозно на него. Законодателният процес на Европейския съюз може да има добър резултат само съвместно с всички държави членки, с всички заинтересовани страни. Затова нещата са и във ваши ръце. Благодаря ви за възможността да обсъдим приоритетите на нашето председателство. Благодаря ви много. Thank you uh, very much. Много ви благодаря, господин министр. Uh, thank you very much for your, for... Благодаря ви за това изложение. Преди да дам думата на депутатите, трябва да отбележа, че аз участвах в неформалното заседание на министрите на правосъдието и вътрешните работи и целта беше да много силно да се подкрепи сближаването на економическата дейност в интернет и извън интернета. Това беше много ясно и категорично послание за нас в парламента. Ние споделяме до голяма степен това становище. Трябва да кажа, че бях впечатлен по време на заседанието от изложението на естонското председателство – по електронното правосъдие. Бях впечатлен от напредък на Естония в сферата на цифровизация на системата на правосъдието. Може би би било добре цели, цялата ни комисия да се запознае с, с тази презентация, защото в моята страна, в Чешката република, ние мечтаем да постигнем подобен напредък. Обеден съм, че и в другите страни ще могат да почерпят от опита на Естония, най-малкото като източник за вдъхновение госпожа Хаутала. Благодаря. И аз приветствам това председателство на здравия смисъл. Мога да сравнявам това председателство с, с явяването на другите председателства. Френското председателство каза, че е скромното председателство. На кого трябва повече да вярваме? На Естония, която казва, че ще бъде председателство на здравия разум или френското председателство, което заяви, ще бъде скромното председателство. Много ви благодаря, господин министр, за много изчерпателното и практически насоченото представяне на вашите приоритети. Вашето предложение наистина е много добро. Работя в тясно сътрудничество с господина Римон в комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, водещата комисия. Искам да кажа, както нашия председател, че е много приятно да видим тази силна воля да бъдат сближени двата регламента за продажба на стоки онлайн и офлайн. Разбира се, тук има доста сложни аспекти. Например, факт е, че цифровият пазар ще изисква хармонизирана нормативна уредба и стигаме до ситуация, в която някои държави членки са изложени на риска да изгубят някои от вече придобитите права на потребителите. Това въжи и за моята държава, която няма този две годишен гаранционен период. И видяхме, че европейската обща разпоредба за продажбите стана препани камък. Как според вас може да се хармонизира, макси, хармонизира максимално нормативната уредба, но при това да се запазят вече съществуващите права на потребителя в редица държави членки. Съгласни ли сте, че можем да потърсим начини за включване на елемента трайността на продуктите в това предложение. Знам, че комисията нямаше предвид този аспект, когато внесе това предложение. От друга страна, Европейският парламент започна да работи по идеята как можем да допринесем реално за устойчивото развитие, включително и чрез това важно предложение за законодателство. Вторият проблем, който иска да поставя, може би знаете, че в тази комисия и в парламента като цяло се смята, че трябва да има единно право за административно-процесуално право, което да въжи за цели Европейски съюз. Беше ни много сложно да убедим Европейската комисия да работи по този въпрос. Знам, че Естония през последните години подкрепеше тази идея. Дали смятате, че има възможност за вас, пряко или непряко, да придвижите напред тази идея? Мисля, че Европейския съюз вече се разглежда като едно зряло образование, но няма единно административно-процесуално право. Председателя, благодаря господин Бос. Uh, Добро утро. Uh, благодаря за това, че сте тук е, с нас тази сутрин. Бих искал да направя двете бележки, пък и въпрос. Е, сега, при тази промяна към цифровизация, е, как ще запазим нашите ценност на система, нашите ценности? Гласни сме с това да се разглежда този въпрос, но не смятаме, че ние трябва да адаптираме ценностите си е, към е, тази промяна, т.е. Е, стария начин на мислене, старите структури, старите подходи да се, да се е, променят, за да се адаптират към новия свят. През последните е, това, което, години, това, което правим по отношение на защита на, на личните данни, е, сега е, структурите, които имаме от 80 години, вече няма да функционират в условията на една цифрова революция. в е, е, реалност е, виждаме, че гражданите ни е, са е, готови на всичко, за да могат да използват даден е, у, не, устройство, някаква мрежа и докъде ще се стигне по този начин, е, особено в е, частната е, сфера. До каква степен трябва да допускаме такива промени? Сега това, за което е, говорим, е, може би е закъсняло, но е, може би в едно или друго отношение ще се наложи такава адаптиране към условията в този нов свят, е, така да се каже. Е, защото просто нещата не могат да останат и не можем да продължим да, да действаме както в 80-те години в новите условия. Колкото до цифровото съдържание, тук сме изправени пред е, една ситуация, е, Е, сега мисля, че още е, самата комисия не е заложила вярно нещата. Е, правото на договори и правото на потребителите, потребителското право, трябва, право на ползване, трябва наистина тук копираме до границите на една структура и все повече влизаме в конфликт с това разграничаване в цифровия контекст. Изведнъж трябва да решим проблема и с защита на данните. Тук не винаги намираме а, така верните решения между договорното право и а, в условията на цифровизация може би ще се наложат някакви междинни мерки, преходни мерки, за които да помислим допълнително, за да можем по-гъвкаво да реагираме на промените. Е, Меди Дълво е изготвила много добър доклад за роботиката. Е, виждаме, че се налагат и нови промени, е, в ситуация, където е, волеизлиянието на хората се замества от е, някакво действието на робот. Наистина трябва да помислим в каква посока върват нещата и колко бързо трябва да се адаптираме. Роботиката се развива много по-бързо, отколкото законотворчеството е в състояние да реагира и е, може би наистина ще трябва да сме по-така е, отворени и по-творчески да подхождаме в е, е, законотворческия процес. Благодаря, господин Цвивка. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр. Бих искал да започна с най-добрите пожелания към вашето председателство. Смятам, че предприемане на мащабни стъпки, свързани с сближаване условията за продажбите онлайн и офлайн, е нещо много важно. Участвах в заседанието на съвета по ПВР в началото на полското председателство в град Сопот в Полша. Спомням си, че тогава госпожа Рединг много ентусиазирано говореше за европейското право в областта на продажбите. И ние имахме колега там, който беше докладчик, господин Луиджи Берлингуер, също беше много ентусиазиран, но всичко това изведнъж спря. Не знам защо. Мисля си, че можехме да напреднем много повече, ако бяхме продължили. Затова искам да ви насърча да продължите това плуване с надеждата нашият кораб да стигне до добро пристанище. Това, кое, с което се занимавам в тази комисия е преработването на регламента Брюксел 2А. Нещо много важно, защото става дума за децата, става дума за правната сигурност. Ние тук парламента, разбира се, представяме само нашето скромно мнение, но в момента финализирам работата си по този доклад и искам да ви попитам какъв е графикът за работа в съвета по това досие. Можем ли да очакваме добър напредък в тази сфера по време на вашето председателство? Това бяха въпросите. А, заповядайте, госпожо Делво. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на, председател, на председателството за това, че е, присъстват на този разговор с нашата комисия. Е, трябва да изразя общо така е, възхищение от начина по който Естония напредва в цифровизацията. Това може да бъде повод за вдъхновение за всички нас и пример. Сега Колегата цитира доклада за роботиката. Наистина това е доклад, който предизвика много интерес, но имам въпрос към вас. Това са неща, които така предизвикват и много очаквания, но и опасения. И мисля, че законодателя трябва да се заеме с тези въпроси, защото отговора на комисията не е особено е, така обещаващ и мисля, че ще е добре, ако съвета се е, заеме с този въпрос и окаже известен натиск върху комисията, за да поеме тя инициатива или поне е, в най-лоши случай да така предизвика дискусии. Имам въпрос по авторското право този въпрос е много сложен за нас. Трябва да ви кажа, че в моята група наистина е, много трудно бе, изковахме позиция по въпроса, но все пак аз мисля, че е, приемането че трябва да има известна хармонизация на европейско равнище. Трябва да обясним на нашите граждани сега, че роуминга е безплатен и свободен, но в в някои страни е, е, така панорамата е напълно е, отворена, свободна, в други не и е, в е, НП е, се казва, че трябва да дадем свободен избор на държавите членки, да дадем възможност те да избират. Какво мислите вие? Какви са възможности за общо изключение и хармонизация на европейско равнище? Госпожа Халтала, благодаря ви. Има толкова много важни неща, които се случват в момента и аз имам въпрос за авторското право. Моята група е много безпокоена от това, че в проекта Директивата за авторското право се съдържа идея да се насърчат мерки за филтър, нещо, което може да наруши основните права и иновациите също. Говоря за член 13 тук. Целта му е да реши проблема с неравномерното разпределение на печалбите на стоиността между платформите, онлайн платформите и авторите на съдържание. И искам от една страна да решим въпроса с защитата на интелектуалните права при, разбира се, защита на основните права. И очакваме, разбира се, Естония да участва от тази гледна точка в преговорите. Господин Велкам. И аз благодаря, ви благодаря за това, че сте тук днес. Наистина така много интересен преглед направихте на работната си програма и досията, за което, досиета, които споменаха, са много е, важни и за мен. Е, в този смисъл е, е, доста повод за объркване има и, а, и неясноти по въпроса за страната по происход а, и а, въпроса с, с, с конкурентоспособността и случая в, в светлята на случая Sky UK. Смятате ли, че може би ще трябва да обясна допълнително. Е, това дело, в е, този случай в даден момент трябва да, трябва да се вземе решение в Европейска комисия, след което може би ще, им, е, ще се решат нещата в съда. И трябва да имаме отговор на този въпрос, преди да продължим с КАПСАД. Аз въпросът сега е до това. Каква е вашата оценка? Смятате ли, че Sky UK ще повлияе на това те, телевизионните предавания и геоблокирането ще се отрази на телевизионните предавания и геоблокирането. Аз смятам, че случая с конкуренцията е един много конкретен, единичен, отделен случай, но все пак ме интересува да чуя и какво вие мислите. Председателят, така това бяха всичките въпроси към вас. Заповядайте. Отговорете на тях в максимално възможно за вас степен. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми депутати, преди всичко искам да изразя моята благодарност за вашите добри пожелания към естонското председателство. И аз също така съм много впечатлен от основните послания, които прозвучаха вашите въпроси и тяхната дълбочина. Имаше много въпроси, отнасящи се до ценностите, залегнали в основата на нормотворчеството Искам да кажа, че за мен и за естонското председателство инициативата на Европейската комисия за по-добро законотворчество не е просто нещо, което въжи само на думи. Не, че има недостиг на нови закони, ново законодателство. По-скоро имаме нужда от добри пътни карти когато вече се приема законодателство, за да се прилага то по-ефикасно. Председателите на работните ни групи имат определен набор от правила, които да спазват при подготовката на законодателството. Надявам се, че и следващото председателство също така ще запази този подход. През 1920 година, когато Естония стана независима държава, започнахме работа по първия ни граждански кодекс и, ни отне, и това ни отне 20 години. И през май 1940 година групата от учени експерти – приключи тази дейност и едва 4 седмици след това вече танковете на Сталина влязоха на наша територия. Не, не искам да правя паралели с наши дни, но просто искам да кажа, че много болезнен е за мен този пример, болезно напомняне. Законодателство трябва да служи на а, конкретни практически цели. То не трябва да остава в полуслонова коста. Както каза господин председател за електронното правосъдие, аз наистина от името на председателството ще бъда много затрогната, ако вашата комисия се запознае с нашата презентация, защото там ставаше дума и за нашия опит, но също така ние искахме да имаме един стратегически поглед който да се оформи в един план за Европа. Европейската комисия вече подготвя нова програма за цифрово правосъдие, нещо, което ще бъде представено през 2018 година. Мисля си, че това ще бъде нещо ценно за вашата комисия. И така, говоряки за обхвата, упоменат от госпожа Хаотала, що се отнася до предложението за договорно право. Искам да кажа, че преди това неформално заседание имаше анализ за пригодност на законодателството. И ясно беше посочено, че разширение обхват ще бъде много полезен от практическа гледна точка и заплахите за потребителите ще бъдат и за избегнати чрез един разумен подход. Сега ние сме в една ситуация, в която имаме мандат от съвета да продължим работата, защото определихме обхвата, нещо, което беше блокирано известно време, така че можем да продължим напред и със сигурност трябва да намерим разумни пътища, за гарантиране на правата на потребителите, така че това, което вече съществува в много държави членки, да не бъде загубено. Обеден съм, че заседаният на работната група ще се занимава с този въпрос и трябва да се намерят много здрави основи за гаранциите и, разбира се, за това ще работят и представители на държавите членки в съвета и в парламента, защото наистина тук има много сериозни морални основания това да се постигне. Вторият въпрос беше за единното административно право. Да, наистина. Аз смятам, че законодателството е инструмент, който трябва да направи живота по-лесен, по-предсказуем за гражданите, за потребителите, за дружествата и за администрацията. Така че административния регламент, регламент за административната дейност на институциите, наистина ще донесе реална полза. Но тук има и голямо предизвикателство, защото става дума за процесуални механизми, които са в правомощият на държавите членки. Така че в този смисъл от концептуална гледна точка приветствам тази инициатива, но също така трябва да мислим и за реалистичността на определени аспекти на тази инициатива. Искам да кажа, че тук, разбира се, парламентът има много важна роля и инициатива, като може да призове държавите членки да, да положат усилия, да започнат да действат. Господин Фос говореше за ценностите отново, тъй като ние говорим тук и за договорното право от тази гледна точка – прекомерната тежест на защитата на данни ще убие технологичната инициатива и ще намали ползите за пазара и за дружествата. Смятам, че основата трябва да бъде едно балансирано решение. Не бихме искали да живеем според законите на джунглата в това отношение. Ясните правила са предварително условие за свободния пазар и защита на свободите на хората. Обаче ясните правила не трябва да бъдат бреме, те не трябва да убиват всяка инициатива и всичко, което може да се появи те не трябва да бъдат прекомерни. И така, моето мото ще бъде практически резултати, така че като разглеждаме е, реалистично различните концептуални идеи, разбира се, възнова и на ценностите също, аз мисля, че не можем изцяло да разделим тези аспекти. Трябва да ги разглеждаме успоредно, стремейки се към решение, което да е осъществимо на практика. Но целта на файла, разбира се, е да се използва пълноценно потенциала на цифрови единен пазар, а не да се намалява този пазар. Също така ще се спра на това, което наричам това, което имам предвид, регламенти одобрени от парламента, например регламента защита на данните. В момента има сериозни различия в националните правни режими в тази сфера и със сигурност това ще бъде бреме за националните нормативни уредби и съответните органи в държавите членки. Затова е необходимо на нивото на Европейския съюз да се приеме едно изследване за реалния резултат от това законодателство на практика, след като то вече е влязло в сила. И като говоря, господин Свивка спомена много приятното заседание в Сопот. И той говореше за инициативата по Брюксел 2А. Искам да бъда много откровен. Трябва да кажа, че това е лабиринт на Минотавъра – Запознах се с работата на работната група. Първото четен приключи през март тази година и един от основните проблеми е отмяната на екзекватурата. И също така има много обсъждане на това как да се регламентира дейността на централния орган. Това, което се стремим да направим е да положим в работната група максимални усилия и да работим разпоредба по разпоредба по този регламент и да видим къде има основа за постигане на компромис. Бихме искали да достигне, може би това е малко оптимистично, но нашето реално желание е по време на нашето председателство да се премине през целия етап на работа в работната група, така че да може в края на нашето председателство да състои политически дебат по тази инициатива. И както казах, основният подход тук, разбира се, е отчитането на правата на детето. Um, I, um, uh, would like uh, also uh, now uh, say uh, Again... Спомена се и от госпожа Хаутала за така, тази разделителна линия и вакуума, на дистанцията между ценностите. И във връзка с Капсат също стана дума за това. Това е нещо, което ще кажа следното. Като председател, представител на председателството, бих искал в това отношение решенията да дойдат от комисията. Точно по тази причина ще се срещам с докладчик от парламента и с съответните представители на комисията. Зная за този случай с Кай, с конкуренцията, предизвика много смут е, как по-нататък ще се тълкува и как е, съответният акт, как да бъде вместен в този контекст. И аз, честно казано, съм доста е, така е, разочарован, доста съм натъжен от това. Е, според мен комисията е, би трябвало да дава е, сигурност на е, субектите на пазара, парламента, държавите членки, защото как можем да, да вървим напред, като отлагаме решението, до което ще доведе случая с Кай именно бих искал да видя тук е, решение от страна на комисията, някаква е, позиция от е, нея. Моето становище е ясно. Моето мнение е ясно би трябвало да продължим нататък в цифро един пазар, естествено, въпреки всичко това, както казахте и вие. Случая с а, разминаването в а, ценностите или а, в КАП САД има два така двусмислени проблема, които се дискутират. И това е въпрос, който, с който трябва да се занимае работната, занимае работната група. Да види, да намери така е, конкретен резултат, да види какво би довело до повече сигурност. Е, трябва да намерим компромиса, който ще ни даде възможност да е, произведем практически резултати. Аз предпочитам е, това като е, действие. Това са кратките ми е, коментари по е, въпросите, които вие поставихте съвсем основателно. Благодаря. there was also a question about the uh, robotics, how to move uh, further with that initiative. Uh... Сега за роботиката. В Талин Имахме един, една на едно пътно пришествие с един е, пиян шофьор, нямахме е, разпоредби за е, пиене, за шофиране в пияно състояние. Е, е, сега е, в случая, е, убийство в такъв случай е, не се считаше за физическо е, насилие срещу някого. И съда е, каза, че всъщност е, е, моралният съд, религиозният съд трябва да отсъди. Тяхното решение беше в наказателната, наказателната скамейка трябва да седи два месеца въпросното лице. Това беше анекдот, разбира се, но факт е, че много, много случаи технологията трябва да върви напред пред, пред регулацията, регламентирането, защото има опасност да свръхрегламентираме. Когато имаме нови технологични решения, например самоуправляващи се автомобили, които са все пак в пилотна фаза сега, ние, в, например, в Естония е, сме много горди с един пилотен проект, който е, бе лансиран от лицата, хората, които измислиха Skype. Роботи, които да е, доставят китайска храна или пакети храна вече това се изпробва като пилотен проект в Лондон и в някои щати в САЩ. В случая става дума за вакуум, в правен вакуум всичко това прилича на един небостъргач, в който липсват огромни парчета елементи. Та аз като председател, представител на председателството бих призовал комисията да се заеме много внимателно с този важен въпрос, защото е, това ще са разпоредби, които ще са ни нужни в бъдеще, но трябва да започнем от сега да работим по тях. Е, така че тази инициатива е много е, уместна и аз я приветствам. Благодаря ви, господин министр, за това, че бяхте сред нас и споделихте с нас мнението си по нещата, които смята да свърши вашето председателство. Аз а, имам едно хубаво положително чувство, а, вдъхновено от енергията, която излъчате в началото на председателството. Надявам се само, че тази енергия и този, а, така, тази инерция ще се запази в цялото полугодие, което ви предстои. Благодаря ви, че бяхте с нас. Да се надяваме, че е, ще включите презентация по електронната е, от правосъдие в Естония в дневния ред на тази комисия. Е, благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията и да кажа в заключение, че председателството председателството има голяма уста, както всички политици, но имаме и големи уши, за да чуваме добре какви са тежненията и проблемите. Dear colleagues, we continue by item number five. Сега пета точка от дневния ред. Бих искал да приветствам с добре дошли нашите гости, професор Стефан Мадаус от е, университета Мартин Лутер в е, Германия и доктор Райнхард Даман, партньор в е, Clifford uh, uh, Chance uh, Europe LLP. Те са изработили две студии за Комисията по правни въпроси е, по предложението за несъстоятелност. Е, професор Мадаус, е, неговото проучване всъщност е посветено на въздействието на това предложение върху малките и средни предприятия. То посочва и обяснява какви проблеми биха възникнали за малките и средни предприятия в тяхното качество като и длъжници и кредитори. Доклада на, на доктор Даман се спира върху въздействието на това предложение за защита, върху защита на кредиторите и а, е, ще проведем също съответно е, обмен на мнения, а, е, така че професор Матаус имате думата за 10 минути. Mr. President, uh, could I go first because the slides that are on the screen are my... Благодаря ви. Добре, първо тогава ще бъде а, доктор Даман, тъй като слава да са на екрана. Благодаря, искам да подчертая. Считам, че процедурата за превентивно преструктуриране дава реален шанс в Европа да се подобри ефикасността на процедурите по несъстоятелност. Ако разгледаме сегашното положение, ще забележим многообразие от подходи проявявани от държавите членки, свързани с превентивното производство. Искам да поставя въпрос. Кой е най-добрият модел за Европа? Тъй като ние се опитваме да видим какво работи, какво работи добре, да сравним това, което съществува в държавите членки, да се опитаме да намерим най-доброто решение. Ето защо считам, че директивата е много интересна първа стъпка и тя върви определено в правилна посока, но в някои случаи трябва да се поиска допълнително разясняване, допълнително обмислене. Проблемите с несъстоятелността са свързани с воденето на преговори по план за преструктуриране. И тук е необходимо единодушие на всички кредитори. Ако няма единодушие, тогава трябва да се приведи някакъв механизъм за налагане на такъв план от съда, така че большинството от кредиторите да се съгласят с плана за преструктуриране по несъстоятелността и да се намери решение, за да могат капиталодържателите от типа out of the money да бъдат отстранени. Има и втори елемент, а това е отсрочката, за да могат да се проведат преговорите. Това е инструмент, който позволява да се постигне решение, което е в интерес на длъжника и на большинството от кредиторите. Освен това, трябва да има разпоредби за междинно и ново финансиране, тъй като един длъжник в затруднено положение трябва да събере капитал. Банките и фондовете обикновено нямат желание да осигурят свежо финансиране, ако вървя ви а, е, някаква правна процедура. Но ако има някакви правни а, е, гаранции, те ще са по-склонни да осигуряват такова финансиране. Затова говорим за така наречения сейф харба. На следващо място трябва да има гъвкавост на процедурата. Има процедура, която предшества несъстоятелността, тя има определена структура с ограничено участие на съдилищата. Тъй като, когато нещата минават през съда, процедурата е по-тромова, повече време е необходимо. Затова в началния етап съда не трябва да е ангажиран в такава степен, за да се ускори процедурата. Необходимо е да започне производство по превентивно преструктуриране, колкото е възможно на по-ранен етап. Когато отивате на заболекар и искате да се реши проблема ви на най-ранен етап, тогава ще сте спасени. Но ако отидете на много късен етап при заболекаре, тогава, за съжаление, ще си навредите тъй като ще се загубите зъбите. Реалността е такава, че колкото по на време се действа, толкова по-добре. Проблемът е, ако засегнете а, правата на кредиторите, ще се натъкнете на проблема, свързан с принципа на пакта Сунта Серванта. Трябва да се предоставят а, солидни доказателства. Ако на ранен етап кажете на длъжника, не трябва да плащате непременно вашия дълг на този етап, тогава той ще каже чудесно, мога 6-12 месеца да не плащам по погасяването на дълга ми. Но е необходимо да се намери баланс между две противоречиви ситуации. Как държавите членки разрешават тези проблеми? Какви са решенията, които се прилагат в проекто директивата? ние разглеждаме схемата за договарянето. Тук виждате, че при този модел има механизъм за кремдаун, който е ограничен до определени групи кредитори. Няма така наречения крос-клас кремдаун. Има включване на кредитори. При преструктуриране на дадено дружество, но няма автоматично спиране на процедурата и няма процедури, което да насърчава ново финансиране. В Обединеното кралство не се назначава лице, което да улеснява разговорите на етапа на преструктурирането. Успехът на процедурата може да се обясни най-вече с съдебната система в Обединеното кралство и позицията на съдията там. Един съдия там а, се назначава на 50-60 години. Той вече има огромен опит и обикновено хората се вслушват в неговите съде, съвети и това, което той предлага, се приема добре, но не считам, че тяхната система може лесно да се пренесе в е, други европейски държави, тъй като системите, например, във Франция, в Германия са различни, нямаме същата правосъдна система. Франция втората държава. Тук има двуетапен модел, има помирителна процедура, която е последвана от е, процедура по приключване т.е. има известна ни гаранции. Има механизъм, който е свързан с предоставянето на определена отсрочка, определен гратесен период и ако се опитва някой кредитор да торпедлира дискусиите, това няма да е толкова лесно, но тази заплаха съществува и тя действа превентивно. Фондът, който може да е много агресивен, може да изкупи а, активите на много ниски а, цени, затова трябва да се предвиди известна гаранция, за да се улеснят а, преговорите за постигане на договаряне. Има привилегии за финансиране със свежи пари. Във втория етап се прилага механизма за налагане на план за фалит. Това е процедура за несъстоятелност. Тук няма крос-клас кремдаун, няма възможности да се прилага кремдаун по отношение на държателите на капитала. В Германия нямаме процедури за превентивно преструктуриране. Това, което е на лице, е процедура за преструктуриране на дълга. И тази процедура може да започне на ранен етап, когато има опасност от несъстоятелност. През 2012 година беше въведен първата. Е, етап на процедурата, тогава се подготвя плана. Мисля, че има много стабилна на разпоредба, която позволява кремдаун и крос-клас кремдаун. Има също правило за приоритетност. Системата е много упростена, която и затова, според мен, тя действа много добре в Германия. В Испания, Италия и Полша също са въведени след кризата някакви процедури, които предхождат несъстоятелността. Ще забележите, че тук е на лице смесеца от мораториуми и механизми за кремдаун и за налагане такива планове за фалит. Аз не съм убеден, дали тези процедури работят добре на практика, тъй като за сега има ограничен опит в прилагането им. Испания през 2006 въведе Италия все още променя законодателството си и тя го прави често. Не съм убеден, че тези системи трябва да се разглеждат като примери. В Нидерландия там има проект закон в момента, който се разглежда в Финландия, както и в Германия. Ще се въведе упростена процедура, а именно процедура по преструктуриране на дълга, която може да бъде задействана, когато има заплаха от несъстоятелност. В директивата се прилага смесен подход, включващ френският модел – британският подход и американският подход по глава 11. Читам, че държавите членки трябва да могат да прилагат различни рамки за уреждане на дълга. Да има поне една рамка преди несъстоятелността, където да са включени няколко процедури и мерки в съответствие с директивата. Регулярните процедури по несъстоятелност, както в Германия, не трябва непременно да попадат в обхвата на директивата и това трябва ясно да се уточни. В член 4.2 на директивата е предвиден двуетапен модел, който действа много добре във Франция и който е разрешен изрично сега чрез директивата лице, което се занимава с преструктурирането, може да направи нужното на подготвителния етап. За това не се говори в директивата. Не е необходимо автоматично налагане на мораториум. И на следващо място трябва да има механизъм, който да е индивидуален за налагане на такъв мораториум. Считам, че моделът на САЩ по член 11, така наречения кремдаун модел, може да се отнася за големи а, дружества, които се преструктурират, които имат активи в размерите на милиарди. И не трябва да е стандартния модел за Европа. Считам, че Германският упростен и много стабилен модел изглежда много по-привлекателен за Европа, тъй като той е строг. Намесата на съда е необходима, но според мен, за да се наложи автоматичен мораториум, трябва да има проверка от съда, че се спазват преференциалните права на кредиторите. Това е необходимо в случаите на кремдаун и крос-клас кремдаун. Относно намаляването на продължителността на автоматичния мораториум, сега е 4 плюс 4 месеца, мисля, че трябва да се ограничи, т.е. трябва да приемем малко по-къси срокове. В Испания и Италия срокът е 4 месеца. И теста за спазване на основния интерес е много добър. Той трябва да е задължителен. Това, което липсва, са разпоредби за групи компании. Те играят важна роля и за това считам, че трябва да се предвиди нещо за тях. И в заключение – и с това ще приключа. Проекто директивата изглежда много интересно, привлекателно предложение с някои дребни неща, които трябва да се променят. Обхвата на директивата трябва да се промени, за да се отчете този двустъпков модел. И трябва да се опрости също крем-даун и крос-клас крем-даун. Мисля, че германският модел е по-опростен и по-привлекателен за Европа. Много ви благодаря за това изслушение. Сега, професор Мадал, си имате 10 минути отново. Много ви благодаря. Преди да започна, искам да кажа, че подготвих презентация на въздействието на директивата върху малките и средни предприятия. Как трябва да натисна копчетата? Okay. Um, maybe that's a good chance to... Може би това е една добра възможност да кажа няколко думи за общата цел на директивата. Това, което правим тук е една доста ниска степен на хармонизация на законодателството за платежоспособността. Директивата ще се отнася до администраторите по неплатежоспособността, опрощаването на задълженията и ролята на съдилищата. Проблемът е, че предварителната процедура по неплатежоспособност е предварителна процедура. Тоест, от теоретична гледна точка, ние все още сме в сферата на дружественото право. Така че преструктурирането всъщност е предоговаряне на преди сключени договори. Трябва просто да се променят тези договори с съгласието на всички подписали ги страни. И ако това проработи, тогава всичко е добре. И в много случаи точно това случва. Но в много случаи нещата не проработват по този начин. Някои от кредиторите не искат да предоговарят и те искат да има процедура по неплатежоспособност. И точно за тази ситуация говорим. Въпросът е как да извършим преструктуриране, което да е добро за повечето действащите лица, но може да върви против желанието на някои от участващите страни. Разбира се, това не беше идея на Европейската комисия. Много държави членки искаха да се използват механизмите за неплатежоспособност или несъстоятелност, за да повлияят върху тези кредитори или акционери, които не са склонни на предоговаряне. И има много термини, като краймдаун, налагане на процедура по несъстоятелност, при установяване или мораториум, също така критерия за висши интерес. Всъщност модел възпред в САЩ беше образец за много правни уредби в много държави, но така не, че проблемите остават и могат да се прочитат много отзиви в Германия, в Франция, в Италия и в източноевропейски държави. Много често се казва, че не може да се заложи механизма за несъстоятелност в облигационно конституционното право а, като предварителна процедура по несъстоятелност, както каза и колегата преди мен, това е един сравнително малък проблем, обаче той се характеризира като сравнително сериозен. Не съм изцяло съгласен с доктор Дамен, че трябва много внимателно да прилагаме тези силни механизми за несъстоятелност, без да сме проверили дали наистина има непосредствено предстояща неплатежоспособност и има сериозни проблеми. И сега искам да се спра върху малките и средни предприятия. Първо трябва да направим разграничаване. В моя доклад казвам, че реалният проблем на преструктурирането и неплатежоспособността зависи от това как се определят тези малки и средни предприятия в европейското законодателство и микропредприятията обикновено не са видими в закона. Това са предприятия с по-малко 10 служители, с годишен оборот от по-малко от 2 милиона евро. И това са повечето предприятия, които виждаме в Европейския съюз, не точка на оборота, а броя служители. Особено това въжи за Южна или Източна Европа. Това са или еднолични търговци, или хора, които наемат един-двама души. Тук имаме проблем с бедността на ресурсите. И когато такова предприятие навлезе в финансови затруднения, то няма особена свобода на действие. Когато разгледаме малките и средни предприятия, според дефиницията им в европейското законодателство, те са сравнително по-големи между 250 работници или под 250. Те са всъщност подходящи за обичайна процедура по несъстоятелност. Те нямат привилегии и нямат нужда. Не съм сигурен, че ще има някакви проблеми с малките и средни предприятия в този контекст. Мисля си, че трябва да се средоточим върху микропредприятията и така какво се прави чрез директивата. Първо, ако разгледате микропредприятията от гледна точка на кредиторите. Ако имате микропредприятие, който има контрагент, който е в затруднено положение, за това предприятие проблем е, че не получава средствата си това микропредприятие, ако има мораториум, т.е. не може да получи плащане по своите фактури това микропредприятие, което много ги затруднява всъщност, защото тези микропредприятия имат един, двама, трима по-големи бизнес партньори. Ако някой от тях спре да плаща, нещата стават сложни. Има бедност от гледна точка на ресурсите и микропредприятието не може да плаща, защото няма доход и това може да доведе до потенциална несъстоятелност на микропредприятието. Така че нещата са сложни за малките и средни предприятия, но обикновено те имат повече от един бизнес партньор, и те имат по няколко бизнес партньори, така че за тях не е проблема, ако един от тези бизнес партньори спре няколко седмици да плаща. Сега за действието върху микропредприятия, също така, е, че много част техния глас не се чува, когато се предоговаря дълга. Много рядко дори се канят микропредприятията, преговарят или на тях им се плаща изцяло, защото те просто нямат значение, това не са някакви сериозни неща, или просто те биват пренебрегвани, защото на тях не им се полага голяма част от дълга. Така че това вежи и за големите банки, големите кредитори. Те просто не водят диалог с микропредприятията. Те или просто им плащат всичко, или просто ги пренебрегват, защото те нямат особени права, например, нямат сериозни права при гласуване, както някои акционери. Сега, опрощаването на дългове, това е проблем за някои микропредприятия. Ако разгледате економическото въздействие на това, че не получават плащане, то вече е сериозно. Това проблематично положение е свързано с мораториума върху плащания. Защото ако ви не получавате плащания в продължение на определено време, това наистина може да създаде сериозни проблеми. Ако обърнем нашия подход, нека да видим какво случва, когато микропредприятието е длъжник. В много държави има механизми за микро и малки предприятия и това наистина помага при прилагането на процедурата за ранно предупреждение. Има много консултантски органи, които предлагат безплатни консултации на микропредприятията за това как да решат проблемите с дълга и финансовите проблеми. Това е нещо, което е много полезно, особено за микро и малките предприятия. И сега по мораториума ако разглеждаме един микрокредит, то обикновено има само една кредитна линия в банка. Финансовото преструктуриране на микродлъжника е диалог с банката да се отложат плащанията или да се открие втора кредитна линия и нещата обикновено с просто един разбор, който обикновено взема един или няколко дни. И отново ситуацията е много по-различна от ситуацията с малките и средни предприятия, когато има редица длъжници, доставчици и тъй нататък, когато може да има много по-продължително предоговаряне, така както се визира в директивата. Плана за микропредприятията всъщност е нещо, което е много сложно да се предложи дори за учен, който се занимава с, с а, преструктуриране на дълга и несъстоятелност, аз лично не бих искал да видя как, примерно, един дърводелец и неговата ситуация са охванти от законодателство. Обаче такива хора наистина имат нужда от съвет, от консултации. Те могат да а, извлекат полза, например, от интерактивни модели, когато трябва да дадат правилните отговори, но пак те трябва да получат консултация, за да знаят как правилно да отговорят на въпросите. Много е трудно дори на тези предприятия да предложат конкретни цифри, защото те просто не могат, не знаят как да а, изчислят неща, така че те имат нужда от консултация. И консултация тук е от ключовото значение. Разбира се, допълнително финансиране е нещо добро. Това е едно безопасно убежище, един добър вариант. А опрощаването на дълга е много важно за микропредприятия, които са длъжници, защото много често това е предприятие на един човек и много често това е свързано, бизнес е свързан с личния семейния живот на този едноличен търговец, така че за него е много важно да може отново да започне економическата си дейност и живот си като цяло. Кои са ключовите ни заключения? Трябва да средоточим върху пред процедурата, преди процедура за несъстоятелност, самата процедура за несъстоятелност на микропредприятия трябва да има много целенасочени мораториуми, вместо те да бъдат общи или автоматични, трябва да бъдат изключени микрокредиторите от планове, трябва да се подпомагат микродлъжниците с консултации, свързани с плана и трябва да се засили улеснена процедура за опрощаване на дълга за предприемачите не трябва да се разчита изцяло на различни интерактивни модели и различни онлайн платформи. Те са полезни, но те не са единствената помощ. И искам да кажа, че е изключително важно да има много силна уредба за процедура за упростено опрощаване пред Много ви благодаря. Много ви благодаря, аз казва председателят за това прекрасно изложение. Сега имаме време. Не много време, но все пак имаме няколко минути за въпроси от страна на депутатите. Заповядайте. Thank you very much. Много ви благодаря, господин председател. Нашият докладчик Сянка, господин Кофарати, не може да присъства. За това ще прочета подготвени от него текст и след това ще задам мой въпрос на авторите на презентацията. Много ви благодаря за така направения преглед, който ни дава по-добра представа за предмета на работа. Групата на социалисти и демократите е наясно, че економическата криза много неблагоприятна засегна много дружества и тези последици продължават да съществуват. Затова е много важно да се въведат необходими актове, за да могат да се преструктурират дружествата преди процедурата за несъстоятелност. Това може да позволи да се спасят много работни места. За това приветствам инициативата за уредба, свързана с несъстоятелността. Много положително сме настроени към предложението за даване на втори шанс, но това трябва да бъде съчетано с много силни гаранции за социално отговорно поведение. Всички действащи лица, които са засегнати и участват в процедурата за несъстоятелност, имат интерес от един надежден и силен процес на преструктуриране. Така че трябва да бъдат направени много подобрения в това предложение, някои от тях свързани с позицията на работниците, нещо, което е особено важно за нашата политическа група. Що се отнася за плана за преструктуриране, той трябва да обхваща не само финансовите, но и организационните въпроси, да се занимава с условия за възнаграждение и заетостта. В това отношение ние смятаме, че консултациите на много ранен етап с работниците, получаването на тяхното съгласие, това е нещо, което отключва е от ключово значение. Смятаме, че Европейското законодателство трябва повече да защитава слабите и за това трябва да има преференци... преференциални права и повече гаранции за работниците. Преструктурирането не трябва да благоприятно влияе върху работниците, например, по време на периода на мораториум и заплатите трябва да се разглеждат в същия режим, както и всички други дългове, по които е спряно плащането. Сега вече от мен много високо оценявам вашето изложение, но дали не трябва също така да разгледаме не само перспективите на дружеството и цялостната ситуация, която възниква поради всичките затруднения и процедурите преди несъстоялността, надяваме се да не се състои самата процедура на състоятелност, но дали разглеждате това в контекста на цялата економика? Ние сега виждаме, че в центъра на вниманието е предприятието. Да, разбира се, ние трябва да го правим, да мислим за работници, за кредиторите, но какво това означава за целия вътрешен пазар? Имаме една практика, когато заемите се дават от банки на по-големи банки, и това също може да има голямо въздействие не само върху самите дружества, но и цялата економика. Защото понякога просто губим общия поглед върху картината. Много ще съм ви благодарна, ако кажете няколко думи по този въпрос. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на експертите за много интересните презентации. И на вас ви благодаря, господин председател че е, давате възможност за обмен на мнения по това досие. Наистина добра идея и много добра е подобен подход към това досие. Първата е, презентация е, доктор е, професор Даман е много интересна, защото от моя опит е, така с, от гледна точка на, на Германия, за мен е важно да видя как различни са тези процедури по преструктуриране при несъстоятелност в отделните държави членки. Бих искал да попитам, да попитам още нещо. Предложението на комисията е, дава доста свобода на действие на държавите членки при е, доста гъвкавост е предвидена в е, нейното предложение. Смятате ли е, по същия начин? Мислите ли, че е така или че наистина трябва да се коригира това в предложението? И към втория експерт имам въпрос. Разбирам, че наистина трябва да диференцираме между микрокредитори, длъжник или по-голямо предприятие предприятие, но при обработката на, преработката на това предложение Смятате ли, че трябва в самия правен текст да се направи тази диференциация? Конкретният въпрос е как ще на практика ще действаме, ако не направим разграничаване в самия текст. Госпожа Бешарон. Благодаря. Благодаря на двамата експерта, които много добре обясниха механизма не, за несъстоятелност. Е, това е всъщност е, моята работа от 25 години. Има обаче едно измерение, което не е засегнато и аз съжалявам да го кажа. Е, трябва да вземем под внимание реалностите в нашите предприятия когато а, е, всъщност а, е, банките предпочитат лизинга пред кредитите. И а, е, в Франция сега мога да кажа, ако трябва да се, ако даден предприятие е заплашено от за правна, правна процедура, вече не разполага със средства за ликвидност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 няма кой да проследи е, е, е, рентата, която се плаща, няма повече материално снабдяване. Е, мисля, че това е невъзможно. Директивата трябва да включва абсолютно е, факта, че банките във време на този период на наблюдаване нямат право да поемат съоръжения на, на дружествата. Те не могат да е, е, сложат ръка върху е, имуществото на дадено дружество. Бихте ли дали пример, в който една банка не трябва да, да сложи ръка върху имущество на фирмата, когато тя дължи някакви суми? Благодаря. Преди да ви дам е, думата да отговорите на въпроса, съвсем е, кратко изказване от е, страна комисията. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати и драги гости, ще бъда кратка. Искам да благодаря на експертите за презентациите им и за е, идеите им да се подобри предложението на комисията. Ние ще ги огледаме много внимателно и е, очакваме да чуем и вашето мнение, разбира се. На този етап мога да кажа, че в, е, е когато съставаше това предложение, Комисията мислеше преди всичко за защита на кредиторите, на малките и средни предприятия, за гъвкавостта, която трябва да бъде предоставена на държавите членки, за да се вместят в техните правни е, е, е, уредби и традиции, опита им и разбира се да се гарантира стабилност на финансовия пазар и да се сведат до минимум е, лошите е, кредити. Това е, бяха важните за нас цели предложението е, търси е, така един баланс между малките и големи е, компании, е, които попадат в ситуацията и на длъжници, и на кредитори. Няколко примера е, на такова, на такъв опит за балансиране. Е, е, с цел да се коригират някои е, недоразумения. Значи, мораториума ние предлагаме много кратък е, период на е, прекратяване, е, максимум 3 месеца, което им дава възможност да изберат 3 или 2 месеца според държавите членки, според това какво те смятат за уместно. Те могат да адаптират продължителността на прекратяването на, на мораториума. Според решат е, случаите. Е, те имат право да решат дали може да бъде продължен този срок е, или не. Вече дали националното законодателство разрешава това, дали това става при условия, кога, които трябва да докаже длъжника. Това са условия, на които трябва да отговарят и малките, които се отнасят до малките и големите кредитори. Колкото до изпълнението на договор, имаме разпоредба, която за криля имуществото на е, длъжника по време на процедура по преструктуриране. Стига длъжника да си плаща е, дълга, кредиторите не могат да прекратят е, договора или да наложат претенции. Именно има въпроси, разбира се, които биха могли да бъдат подобрени, например при образуване на класовете на е, кредитори, е, трябва да се е, отчетат е, уязвимите е, групи и кредитори. Е, трябва да се направи нещо, за да е модела на преструктуриране да е по-достъпен за микропредприятията. По втория шанс хареса ни идеята за едногодишен период на опрощаване, но разбира се, трябва да видим при какви случаи това е разумно да се направи. Можем да предвидим и е, разпоредби за групи е, е, дружества. И разбира се, упрощаване на крос клас принудителното преструктуриране от съда. Тук трябва да помислим допълнително. Благодаря сега да помоля многоуважаемите ни гости да реагират на въпросите, но ще ви моля да бъдете кратки, защото сме ограничени във времето. Благодаря, господин председател. Първата точка, която бе поставена за работниците. Първия въпрос. Разбира се, те трябва да бъдат защитени. Е, по никакъв начин не, не се, е, няма идея да бъдат накърнени правата на работниците. Те са напълно защитени. Второ, економическите резултати. Ако погледнете, ако погледнем френския модел, който функционира от 25 години вече, 70% е, от процедурите е, са успешни. Това е много висок процент. Наистина няма средно предприятие, което не е преминало днес пред тази процедура предварително действителна за, по несъстоятелност и крайният резултат е да се запазят работни места и е, шанса за преструктуриране се увеличава с поне 10 до 20 пункта, ако в крайна сметка е, човек влезе в процедура по несъстоятелност. Значи този вариант е по-добър и работниците, и за работниците и за кредиторите и връщането на парите на кредиторите. Въпросът за лизинга. Именно за това е нужна предварителна процедура, защото няма автоматичен мораториум де-факто и никой не може да прекрати е, такъв договор и да си вземе обратно материалната е, е, е, страна. Е, става дума за реорганизиране на даден бизнес и е много важно да бъдат запазени всички елементи, въпреки че става дума за е, имуществени права, лизинг и други е, случаи, в които кредитора е собственик на материалната база. Днес е, тези предприятия вече не притежават е, материалната база. Те всъщност, тя е собственост на лизингови компании и банки. И е, това, което попитахте, дали е, е добре да бъдем по, по-гъвкави или по-малко гъвкави. Е, както изтъква комисията, е, необходимо е известно е, поле за маневриране, е, гъвкавост, е, тъй като естеството на тази процедура пред е, несъстоятелност в Европа е толкова е, различна, че това, което Стефан, е, колегата ми предлага, е, е добър е, подход. Е, е, е принудителното, да, финансиране трябва да бъде опростено и ако изберете модела Clam Down, трябва да бъдете по-малко гъвкави, защото тогава имате механизъм за несъстоятелност е, и е, е, е, в един договорно правен свят е, няма нужда да бъдем, е, да предписваме много е, подробно. Това се оставя на страните, които подписват договора. И мисля, че в такъв случай може да се предвиди малко повече възможност за прецизност по някои норми, по някои правила. Благодаря. Първо за въздействието върху вътрешния пазар и макроекономическия ефект – е, правят се проучвания в това отношение от е, учени и макроекономисти, е, дори носители на Нобел награда. И цитирам, преструктурирането при, при несъстоятелност е най-добрият механизъм, защото банките не са експонирани на база, е, взаимна база. Е, разбира се, е, нападат се, така, атакуват се балансите на, на банките на теория, но всъщност това става много постепенно и това е един здравословен начин да се действа. Механизми за предварителна пред несъстоятелност и авто, всичко това е добро, защото то е, прощава дълг. Банките не казват, не искаме 40-50% от парите, казват 40-50% от парите, искаме останалите са опростени. Така е, това е постепенният подход към е, нивото на дълг. Моето предложение е да помислим за обхвата. Може би е, е, не трябва да засегнем макробизнеса, е, микробизнесите и правата на работниците. Е, тук е, нещата опират до е, е, обхвата на инструмента. Мисля, че пред е, е, несъстоятел, процедурата по пред несъстоятелност трябва да се помисли преди всичко за хората. при несъстоятелност те ще бъдат засегнати, разбира се, един работник, ако спре да работи но е, те трябва да бъдат е, информирани, това е така, но това е въпрос на трудовото право и е, вече за това си има директиви, които е, решават въпроса. Не мисля, че тази директива, не мисля, че тази директива трябва да се занимава и с този проблем. Следващия въпрос е, е въпроса, който постави госпожа Бержеран. Това, което вие е, описвате е несъстоятелен бизнес. Това е сериозен проблем, защото банките се плашат от това, че няма да бъдат изплатени е, заемите им и е съвсем основателно. Е, опитат се да извлекат максимално от е, дадена фирма. Е, това винаги, е, ние винаги разглеждаме тези инструменти от гледна точка на несъстоятелността. И това, което виждаме в директивата е, че от една страна трябва да се прилагат тези инструменти максимално рано, без тези за несъстоятелност, дори не предстояща несъстоятелност, значи чисто облигационна сфера, договорно-правна сфера. Дори ето защо и тук права връзка с въпроса на госпожа Ниблер. Трябва да бъдем гъвкави, защото тези инструменти могат да се използват от бизнеси, които са близо до несъстоятелност или вече са несъстоятелни ние кредиторите имат право да реагират по този начин, дори да наложат запор, но а, а, има фирми, които все още са здрави. А, те биха могли да изплатят дъл, дълговете си след година или две. А, Тоест, е, различни е, хипотези, различни сценарии имаме и трябва да е, предоставим един доста гъвкав инструмент и да дадем възможност държавите членки да маневрират. Е, там няма какво да пипаме повече. Аз мисля, че трябва да има повече гъвкавост е, около е, е, принудителното преструктуриране, наложено от е, схема за преструктуриране, наложено от съда. Защото тук става дума за е, малцинствени кредитори или акционери. Те напълно разчитат на механизмите за несъстоятелност, например и това може да бъде е, оправдано за една несъстоятелна фирма, неплатежоспособна фирма, но не е, е, е основателно за една фирма, която е в период на криза или предстояща криза, която обаче след година-две ще може да плати облигациите си. Така че мисля, че тук не трябва да бъдем толкова предписателни. Можем да включим тези текстове в преамбилни точки, да има гаранция за стойността при ликвидация и така нататък. Американските експерти са доста скептични по тези въпроси. Те казват, че абсолютно бюджетният приоритет не функционира и даже пречи на преструктурирането. Ако САЩ смята да се е, отърват от е, тази е, разпоредба, не смятам, че ние би трябвало да я въвеждаме. Така че не мисля, че това е добра норма въобще. Дори не е добра и в случая на кросдаун крос е, class крамдаун. Е, е, добри при несъстоятелност, където този метод се използва за да се дисциплинират длъжниците, мисля, че има други методи, които са по-ефикасни в този случай. Благодаря много на нашите експерти за презентациите, за отговорите им на въпросите. Сега ще трябва да приключим дискусиите по този точка и ще продължим с една свързана а, с темата, точка 6. това е сега мен на мнение по една много сходна тема. И има думата госпожа Ниблер, която е докладчик по тази тема. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Скъпи колеги. Радвам се е, за този разговор днес. Е, аз е, е, не само заради тези две интересни е, проучвания, за които чухме, но вече отдавна се занимаваме с тази тема и аз съм прегната. Така очаквам с интерес да чуя какво ще кажат колегите. Трябва да призная, че самото начало като докладчица от това досие. Е, е, реших, че това е едно чудесно, така обозримо досие, е, че не, няма особено правни конфликти в него и така нататък, но междувременно не искам да ви казвам колко много разговори трябваше да проведе и колко дискусии и колко дълбока и сложна се оказа тази тема за преструктурирането и втория шанс. С нея можем да, да така да постигнем доста добри неща, но а, е, а, е, можем и да вредим, така че много внимателно трябва да действаме. И втора бележка. Е, през седмици и месеци, с които не съм а, занимавала с досието, а, с които се занимавах с това досие, научих и се запознах с а, много различни системи в държавите членки. А, това допълнително усложнява работата ни. Е, заинтересованите страни, засегнатите е, изразява толкова много различни интереси. Ето защо всичко това да бъде добре балансирано, е, преценено и в пресято и балансирано в този доклад беше наистина много трудно е, мнозина е, твърдяха, че е, трябва да има процедура по преструктурирането, когато изиска много контроли предложението смятат те, че ще доведе до увеличаване на, не, на лошите кредити, а ние трябва да се борим точно с това при изслушванията стана дума и за това дали е, работниците трябва да бъдат по-добре информирани, да бъде е, чуто тяхното мнение, да бъдат въвлечени във всичко това, да участват. После е, мораториума, дали е твърде къс, срока дали е твърде дълъг, различни разсъждения и така си добри аргументи чухме и за, за и против гъвкавостта, например Е, е, сега имаше и мнение, че ни трябва европейска рамка за е, несъстоятелността. Това трябва да остане прерогатив на държавите членки, колкото до, до плановете за преструктуриране, рамките на преструктуриране трябва да си остане това решение на държавите членки. Но след всичките многобройни разговори, които проведах, както казах, е, това е едната, едната сфера е преструктурирането, другата е втория, втората възможност, втория шанс. Е, член трети предлага, например, държава членка да има система за ранно предупреждение. Аз е, признавам, че тук малко се образовах, научих някои неща, а именно как трябва да излежа такава една рамка, какъв вид информация трябва да се предоставя и от е, кого трябва да тръгне инициативата. Е, това очаквам да чуя от дискусията, после за превентивното преструктуриране, член е, четвърти, идеята за пълно за преструктуриране е положителна и после кога е, че това е мярка, която трябва да се прилага само когато наистина, е, дали е, трябва да се прилага само когато едно предприятие е непосредствено застрашено от фалит или не. Е, контрола върху е, собственото, е, какво става с имуществото в такива случаи. Фирмата трябва да запази контрол върху, върху своето имущество. Е, но от друга страна управи, е, управляващите е, преструктурирането трябва своевременно да вземат съответните мерки. 80% от случаите с несъстоятелност всъщност се свеждат до въпроса на управленчески грешки и в такъв случай каквото какъв трябва да е подхода към управителя. Е, дали е, не е по-разумно е, в такъв случай на, на по-ранен етап да се потърси друг вариант. това също предстои дискусия. Член 6 и 7 за мораториума. Тук е важно предприемачи, които е, са в затруднение, да им се даде малко е, така възможност да, за глътка чист въздух, е, да си отдъхнат. Е, в този смисъл е, 4 месеца, които предлага комисията, са твърде дълъг срок, но отново има различни мнения. За мен важно е, е задължението по член 7 би трябвало в е, това, което каза господин Мадаус за малки и средни предприятия, е, техните е, кредитори и длъжници също трябва да бъдат държани под око. 9 до 11 член това е хубаво. Е, кредиторите би трябвало да, се, да дадат съгласието си за един план за преструктуриране, но вярно е, че е, повечето от, е, ако множество мнозинството от кредиторите не приемат този план за преструктуриране, тогава нещата се осложняват и мисля, че плановете за преструктуриране могат да бъдат успешни само когато всички кредитори е, всички кредитори е, подкрепят такъв един план. Е, в противен случай няма да функционира нищо и това е предложението в моя доклад. Следваща точка, втория шанс от 19 до 23 член. Тук трябва да се постараем да създадем норми, които да помогнат на предприятията да улеснят този е, преход е, към оздравяване. Е, в случая е полезно да се помогне и на започващи предприятия. Ако а, не би трябвало, нали, да, тук трябва да се съобразим и с сроковете, те не трябва да са прекалено дълги, за да държат в, а, така, в едно несигурно състояние фирмите за твърде дълго време, те трябва да имат възможност да а, а, се преструктурират, да започнат нещо ново в един по-кратък срок. Надявам се да намерим компромис по тези въпроси. Благодаря. Това са моите първоначални е, така, разсъждения по проекто доклада. Е, очаквам да чуя и е, вашите интересни идеи и предложения. Благодаря, госпожа Регнер. Благодаря отново е, от името на Серджо Каферати. Е, в последния законодателен период е, е, Имаше доклад от Александро е, за мерките за преструктуриране и е, той е, маркира също, е, е, там се съдържат елементи, които могат да бъдат прила, приложими и към този е, случай, е, да се направи, т.е. Е, предварително, е, преди е, е, фактическата несъстоятелност, е, за да бъде оздравено е, дадено предприятие. Е, да бъде е, е, по същество да бъде е, запазен на предприятието. Сега тук при малките пък и средни предприятия особено важно е предприятието да продължи да функционира. Особено важно това е за устойчиви и сериозни фирми така че е, за нас това е абсолютно е, важно е, и основно съображение. Важно е в целият този процес да се намерят системи за да продължи изплащането на, на възнагражденията за труд. От наша гледна точка трябва да се помисли дали да не се включат тук и дълговете на частни е, лица. В една економическа криза е, една економическа криза се отразява и на предприятията, но и на е, отделни лица. Е, в случай, когато веригата на доставки не, не е, бива прекъсната или не функционира по една или друга причина е, знаем колко е, трудно е да се съчетаят интересите и на частите лица с фирмите. Комисията е наясно с това, но бих искала да помислим допълнително. Сега, трябва да имаме е, критерии за реалистична е, оценка на е, плановете за преструктуриране и е, мисля, че ние ще работим конструктивно с създаването на един каталог или набор от критерии е, в това отношение. Благодаря. Не виждам други да искат думата. Благодаря ви за тази дискусия, дискусията по тази точка. Ангелика, искате ли да реагирате? Äh, Благодаря, э, госпожо Регнер, за вашите идеи. Двата, да, съгласен съм с двете, двата въпроса, които поставихте за правата на работниците, които не трябва да бъдат засегнати по никакъв начин и че също така при една превентивна реконструкция, при превентивно преструктуриране трябва да бъдат въвлечени и работниците и работещите в дадено предприятие. Колкото до частната несъстоянност на частни лица, наистина трябва, сега не зная дали трябва да да разширим приложно поле, за да обхванем и тях. По-скоро мисля, че това е въпрос за държавите е, членки, защото по е, въпроса за е, частната, личната неплатежоспособност, нормите в държавите членки са най-различни. Приключихме по точка 6. Продължаваме с точка 7. Разглеждане на проекто доклад относно мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Давам думата на докладчика госпожа Розиер. Благодаря, господин председател. Нещата все повече се влушават. Ние ставаме жертва на много посегателства и у дома си, и на улицата, и си мълчим. Euh, Ситуацията, която се намираме днес, е сложна. И всичко това показва, че трябва да има закрила на лицата, които поемат личен риск, за да защитават европейските ценности, общият интерес, околната среда, здравето, равноправието. сферите на околната среда, на избягването на данъчно облагане, Именно подадените сигнали ни позволиха да бъдат разкрити нередности и да се пристъпи към подобряване на ситуацията. Необходимо е да сме признателни на тези лица, които подават сигнали за нередности и трябва да се направи необходимо за тяхната пълна закрила. Именно за това се отнася моя доклад. В доклада са включени няколко елемента, които са основа за общо европейска закрила. Първо да има дефиниция. Европейското законодателство трябва да използва една широка дефиниция за лица, подаващи сигнали за нередности. Също трябва да се има предвид различните професии, обикновените граждани. Освен това, трябва да защитим, както казах, тези лица подават сигнали в различни области. Тоест има и случаи, когато сигналите се отнасят не по отделни сектори, а хоризонтални това са социални въпроси, въпроси на сигурността и прочие. Затова аз предлагам дефиниция, която се базира на общия интерес. Също се превеждат и конкретни примери. Освен това, трябва да предложим и ясни процедури, за да могат лицата, подаващи сигнали, да знаят по какъв начин могат да действат подаването на вътрешни сигнали в частни или обществени организации, тъй като трябва да има и такава възможност да се коригират някои наредности и във вътрешен план в тези организации. Освен това има и подаващи сигнали извън съответните организации тъй като вътрешните сигнали не винаги позволяват да се решат всички проблеми. Когато е необходимо да се предприемат спешни действия, външните сигнали също са много полезни. На трето място трябва да бъдат защитени подаващите сигнали. Ситуацията е сложна. В момента LuxLeaks, и много други напоследък излезли случаи водят и до значително влушаване на личната ситуация на лицата, които са подали сигнали. Необходимо е трябва да бъдат защитени в организацията, да не се допуска уволнението им, да бъдат налагани санкции. Освен това, трябва да я насърчим да им бъдат предлагани обещетения за щетите, които са им нанесени, тъй като се засяга личния им живот на и тежестта на доказване трябва да бъде на организацията, която може да е в основата на ответните мерки. Влушаването на личното положение на лицата изисква също да осигурим финансова, юридическа, психологическа подкрепа на подаващите сигнали, защото те обикновено се опълват, чват срещу големи и силни организации, затова се нуждаят и от много конкретна подкрепа. Освен това, те могат да бъдат подложени на сериозни санкции, които са в тяхна вреда и за това трябва да се предвидят механизми за защита. Освен това, трябва да се създадат и условия, за да могат лицата по-спокойно да подават сигнали, когато разполагат с такива. Освен това, трябва да се обърне внимание на продължителността на съдебните процедури. Обикновено хората а, получават някаква информация, а, читат, че това може да бъде от по-широк интерес а, и би трябвало да знаят на каква закрила могат да разчитат, ако разкрият тази информация. Можем да обсъдим дали може да се направи нещо на европейско ниво и кой да бъде органа, дали това да бъде омбудсмана или някой друг. Вече водих разговори с докладчиците в Сянка от различните политически групи. Благодаря за конструктивните предложения. Има демократична необходимост Европейския съюз да отстоява своите ценности, демокрацията, върховенството на закона, свободата, свободата на водене на дебати. И заради това аз ви призовавам да подкрепите този доклад и внесените изменения и допълнения. Има и някои технически аспекти. Поискане на новия докладчик в сянка от НП решихме да отложим с две седмици отлагането на срока за внасене на изменения. Затова се обръщам към представителите на останалите политически групи. Аз лично нямам проблем, но бих искала това отлагане да бъде взето като решение с максимално широк консенсус за отлагане на срока за внасяне на изменения от 18 на 25. Благодаря ви, господин Кава, да, има думата. Благодаря, благодаря госпожа Розиер за положения труд. Той е стъпка в вярната насока, важен етап в устояване на европейските ценности те трябва да се прилагат на практика, трябва да разполагаме с економ... юридически инструменти за закрила на онези, които действат в обществен интерес. Миналата седмица докладчиците в Сянка в Страсбург заеха много конструктивна позиция. Възможността, която и имаме, ни позволява да отидем още по-далеч заедно в определенето на рамка, в която могат да действат лицата, които подават сигнали за нередности. Първо, трябва да има правно основание, която да е последователна и ефикасна, т.е. да не буди възражения, спорове а, или да се променя всеки път, а, когато се натъкнем на конкретен случай. Голямата трудност а, която забелязваме в други области, затова трябва да сме по-предпазливи, е, че трябва да се опитваме да постигнем още малко по-далече, да имаме ясна дефиниция за това какво представлява лице, подаващо сигнали за нередности. Има оказване на натиск, но отново искам да кажа, че трябва да сме много предпазливи, Това е все пак субективно решение. Мисля, че можем да укрепим в по-голяма степен на защитата на лицата, които действат в обществен интерес. Може да се постигне напредък в това отношение. Друга идея, която може да се обсъди, е предвиждането на санкции, да отчитаме също а, различните случаи, когато хора подават сигнали в обществен интерес и други, които търсят някаква облага от а, поддаването на сигнали. Тук трябва да се направи ясно разграничение. Струва ми се, че е необходимо да се разграничат задълженията на работещите, да, които трябва да спазват, що се отнася до личните аспекти и това, което може добросъвестно да подават сигнали. да подават сигнали в случаи, когато има нарушаване на обществения интерес в много области, както вие посочихте. Също не бива да се допуска произволно уволнение на тези лица. Няма да навлизам детайли, но мисля, че това, което е предвидено, е стъпка в правилната посока. Трябва да се защитят източниците на информацията. Лична закрила от друга страна на журналистите и на публикациите им, тъй като може да има две различни вида санкции, когато става дума за а, медия, която а, изнася информация, която може да подразне определени среди, сред управляващите или други кръгове. Но е важно също да се направи преценка на фактите, да се проверят те. Дали въпросът трябва да бъде поставен в правомощията на омбудсмана или на друго длъжностно лице. Това трябва да се прецени, но важното е да се окаже помощ и съдействие на тези хора, които подават сигнали. В началото на процедурата се запазва възможно най-дълго анонимния характер на сигналите и след това трябва да се създадат защитни механизми за лицата, които подават сигнали, трябва да им се окаже помощ и съдействие. Считам, че Европейския парламент трябва да предложи текст, който да е уравновесен и да отиде възможно най-далече в определенето на това, кой се счита за лице подаващо сигнал за нередности. Това е в общи линии този въпрос. Тоест, тук не става дума за дейност, която цели да нанесе вреда на, на конкуренти или пък просто е бит донос. И на последно място, колеги, искам да кажа, че трябва да посочим в а, доклада, да припомним, че Европа има задължението да предлага паспорт на всички лица, които подават сигнали, които предотвратяват престъпления които засягат държавата. Може да се случи понякога даден човек да се превърне в размен на монета между две държави, ако такова лице бъде екстрадирано в държава, където се прилага смъртното наказание, това ще бъде много зле. защото има лица, които се занимават с шпионаж. Те пътуват в всички страни. Какъвто беше случай с Сноуден. И за това наш дълг трябва да бъде да предложим европейски паспорт на онези, които защитават европейския евро, европейските интереси. Какъвто а, случай беше този с Сноудън. Благодаря ви за работата. Очаквам да продължим. Благодаря. Преди всичко започва от края, т.е. крайния срок. Да, наистина датата 25 е възможен срок и всичко, което казаха докладчиците в сянка е вярно. Разбира се, няма съмнение, че всички действия по защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, е нещо изключително важно и с докладчика подробно обсъждаме тази инициатива, защото в крайна сметка искаме да предотвратим нередностите и корупцията. За това борбата срещу корупцията включва и защита на лицата, подаващи сигнали. Също така много е важно да се укрепва прозрачността и демократичната отговорност и самите организации, такива като Съвета на Европа и ОИСР, са въвели правила за защита на лицата, подаващи сигнали. Тук вече се говореше за панамските документи и други подобни ситуации. И Виржини наистина ни насочи към рамисъл върху един такъв акт, който ще защитава лицата, подаващи сигнали и ще защити прозрачността чрез гаранции за това, че тези лица няма да страдат, включително от вътрешни конфликти. Да, разбира се, трябва да се потърси баланс между абсолютно необходимата защита на лицата, подаващи сигнали, но също така трябва да защитаваме и унези, които са предмет на фалшиви обвинения. За това винаги трябва да се уверим, че лицата действат добросъвестно и разбира се, прозрачността е крайната ни цел, но трябва този акт да бъде оформен по подходящ начин. Що се отнася до доказателствената тежест, разбира се, ще обсъдим това с докладчика и идеята за лицето, подаващо сигнал за наредности, е нещо, по което сме на път да постигнем съгласие. Както казвам, необходимо е, разбира се, да бъдат основателни тези сигнали, да бъдат направени добросъвестно. Също така трябва да се помисли за средствата, каналите за подаване на такива сигнали за нередности. Трябва тук да мислим и за обществения и частния сектор. И въпросът с анонимността е един спорен въпрос. Трябва да стигнем тук до едно добро съгласие, за да няма злоупотреби с системата. И да не страдат невинни хора. За това, разбира се, важно е винаги да защитаваме лицата, които подават нередности – но трябва също така да отчитаме възможността за фалшиви сигнали. Съгласна съм с колегите, че правната уредба е от абсолютно значение тук и трябва да бъде правната уредба последователна и взаимно свързана. И за това, разбира се, комисията трябва да предложи и ние трябва да потърсим една наистина здрава правна основа, за да може наистина да има добър завършък на дейността по тази материя. Ние имаме изменения, които вече са финализирани и разбира се, ще участваме в изработването на окончателния текст. Така или иначе всички споделяме крайната цел и това е защитата на нашия социален модел, на нашата демократична система. Благодаря, господин Фланаган. Е, благодаря. Аз съм докладчик по това досие и искам да кажа, че в комисията ЕНВИ, където съм докладчик, беше гласувано с 67 гласа за, един глас против. Мисля си, че това са добри новини. Една от причините за предлагането на това законодателство и защото все повече хора виждат, че има реален проблем. Над 700 хора а, прочетох а, това, което бях качил в интернет. Мисля, че е важно да се работи по това, защото за да има промяна е необходимо да има подкрепа от страна на обществеността. И няма съмнение, че имаме подкрепа от страна на обществеността, но в крайна сметка това, което трябва да постигнем е нещо, чрез което да могат не само изключителни личности да подават сигнали, но дори и средностатистическия гражданин да може да подава сигнал за нередности които са свързани с засягане на на обществения интерес. Такива хора не трябва да се опасяват за своя, е, за своя поминък, за своята сигурност. В Ирландия имаме такава ситуация, когато полицейски служители са сигнализирали за нередности, за корупция в полицейските сили, и но са били обвинени фалшиво в педофилия и те бяха предмет разследване от Агенцията за защита на детето. И ние знаехме, че това не е вярно. Беше много трудно да се докаже, така че хората, които искат да спрат, онези, които сигнализират за наредности, няма да спрат пред нищо, за да им затворят устите и да ги накарат никога повече да проговорят. Защото, когато такива хора отворят уста, става ясно е, че онези, които извършват нередности, няма да могат да оцелят. Затова вие правилно казахте, господин Кавада, защото има огромна подкрепа за това. И също така вие говорите за психологическа подкрепа. Ние сме имали стотици лица, сигнализиращи за наредности, които се обръщаха към нас, когато бях депутат в Ирландския парламент. И всички тези хора имат нужда от психологическа помощ и подкрепа. На първата среща с тези хора, моите служители трябваше да установят дали те са психологически увредени по принцип или може би са влияни, или просто са психологически травмирани от това, което им се стоварва на главите, имат нужда от помощ. Трябва да кажа нещо, което не ми харесва. Трябва да кажа, че докато се приеме това законодателство, ще призовавам всички, които искат да сигнализират за нередности, да си мълчат, защото иначе вие ще бъдете измъчвани, вие ще бъдете поставени в ужасяващи ситуации. Така че колкото по-бързо приемам това законодателство, толкова по-добре, защото това е нещо абсолютно необходимо. И накрая, по цялата идея за европейските ценности. Мисля, че трябва да говорим за ценностите на човечеството. Да, обичам Европа, но много от нашите ценности проистичат колонизацията и масовите убийства. Затова ще говоря за а, ценностите на човечеството, на човечността, защото те са много по-силни. Благодаря ви. Господин Фос, извинете. Господин Лебретон поиска думата преди вас. Е, коментари без микрофон. We haven't seen you, sorry. Извинете, просто не ви видях, каза председателя, но аз съм докладчик сянка от зелените. Извинете, така ли, че трябва изрично да поискате думата, казва председателя и така вие сте докладчик сянка, заповядайте. Само искам да кажа, че в момента имаме проблеми с графика, защото имаме още три важни досиета, които трябва да разгледаме. Затова ще ви помоля да бъдете максимално кратки. Е, Разбирам, господин председател, но обикновено е, докладчите в сянка е, имат право да вземат е, думата от името на групата за цялото досие. Но ще бъда кратък, е, след като настоявате. Ще кажа само, че сме абсолютно съгласни, че трябва да бъдат е, е, защитавани даващите сигнали е, и настоявам за това, защото в крайна сметка ще видим, че ние сме, ние всички сме съгласни с принципа. Е, обаче в даден момент трябва да навлезем в подробностите. А подробностите, например, да знаем е, кой текст има е, предимство, кой сега ясно е, че трябва да бъдат защитавани сигнализиращите за наредности, но тук има сега в е, господин Юнкер е, е, би трябвало да отговаря за много неща. Питали сме го в тази комисия. Жалко, че не го е признал и пред съответния съд и в своята държава. За, сега няма закон, който да защитава общо европейския интерес в това отношение. Въпросът е как създаваме един как да впишем в този текст, че общния интерес е по, има предимство пред националния в случая с Люксембург и с Жан-Клод Юнкер. Значи тогава, когато става дума за, за защита на, на общностните интереси, тогава вече трябва да видим как това се съчетава и вписва с националното законодателство в даден случай. Значи, дали отново е, е, е, конкретният текст се отнася до, до конфиденциалността на информацията или специалният текст ще защитава служителя или лицето, което е изнесло информацията. Трябва вече от принципите да влезем в конкретната ситуация и да кажем, че наистина защитата на сигнализиращи се наредности е има има преимущество пред защита на, на личните е, данни, например. И по същия начин общностен интерес по отношение на националния интерес. Това са важните въпроси и сега ще свърша. Е, аз е, имам е, лично проблем с подреждане на приоритетите, с иерархията. Значи, тук се получава една шизофренна ситуация. Например, е, е, въпроса с ядрената енергетика във Франция. Е, този въпрос се защитава както от ядреното лоби производителите на енергия, от друга страна от профсъюзите на работещите в тези институции. Как ще подредим интересите? Как ще ги по важност? един работник Е, с е, говори с журналист и би трябвало наистина да, да този журналист, информацията, която е получава от служителя в дадено предприятие, трябва да бъде проверена преди да бъде разпространена. Тук вече се намесват редица закони. Това е общото ми мислене. Разбира се, ще е, бъдат направени много предложения за изменения. Ще видим вече за срок посока, но мисля, че е, трябва в е, е, комисията, какъвто и да е е, парламента, какъвто и да е срока, да даде своите предложения преди да излезе комисията, с, да даде своите, преди комисията да излезе своето предложение. Благодаря. Това е един важен текст, защото засяга важни принципи свобода на информация, борбата срещу а, е, незаконното а, и, е, преследване, е, текста, е, причините за този текст е, са различни, има различни поводи, има известни случаи, случая с Люксембург, например, друг, е, който е, беше доста разпространен в е, Франция, например, шофьор на Серлон Митал, който добивното предприятие, който изнесе информация за, за експлоатация и нередности, но това не винаги се разбира добре от, изхваща добре от работа от общественото мнение. Понякога има настроение срещу е, сигнализиращи за недоси, така че трябва да се гласува, е, да се приема една директива за защита на е, сигнализиращите, която е, да не е, така подкопава пред съществуващите. Е, поет проекта за доклад е на верния път. Е, е, интересна е дефиницията на е, лице сигнализиращо за нередности, защото е важно да се уточни и този въпрос с общия интерес, публичния интерес. Разбира се, има и е, изключения, които са определени от е, е, френското право, например. Става дума и за национални тайни, медицински тайни, които не би трябвало да бъдат издавани. Трябва да има и клетва за конфиденциалност между адвокат и неговия клиент. Всички тези моменти трябва да бъдат съобразени Е, сигнализирането също е, за нередности е различно по своя характер, вътрешно в предприятието или извън, пред е, медиите, в публичното пространство. Трябва да се помисли и за изключения. Има случаи, когато може да се направи изключение, друг път други, при които директно се изнася информация в публичното пространство. Един по-конкретен въпрос е, в е, проекта се предвижда прехвърляне, обрат, е, прехвърляне на, на тежестта за, на доказване. Винаги е опасно според мен да се предвижда такова прехвърляне. Трябва да се действа много внимателно в случая, така че би трябвало поне да се ограни да се е, види каква е презумпцията в е, е този случай е, при е, подаване на сигнал. Е, е мисля, че в известен смисъл ще минем, ще преминем червената линия, която става дума за анонимността и анонимните сигнали. Там трябва да се внимава също. Значи, ако е, тръгнем по пътя на анонимността, трябва да внимаваме. Е, това, е, тази е, опция трябва да е, предвиди съответните ограничения. Е, би трябвало не да, да е, това, което е, се цели с този текст е да се насърчат гражданите и да им се вдъхне кораж, че могат да сигнализират за нередности и да не страдат от това после всяка държава членка трябва да обяви кои са националните органи, които се занимават с тези въпроси, но това са национални е, е, проблеми. Е, предвижда се европей... координация на европейско равнище. Струва ми се, че това е, е, е по-доброто решение, отколкото другия вариант, а именно е, прибягване до е, Олаф. Е, след това Европейската прокуратура, Европейския прокурор, мисля, че е, тя е, трябва да е, бъде оставена в случая на страна. Има други проблеми, които там трябва да се решават. Е, общо казано, добър е проекта. Е, докладчетите в Сянка ще продължат да работят, за да подобряват текста и ще продължим да работим по доклада. Това е. Много ви благодаря. Бих искал настойчиво да ви приканя да се изказвате колкото се може по-кратко, господин Фос. Ще се постарая, господин председател, да бъде максимално кратък. Според мен е, е, е много е, тънката разлика трябва да, да, да бъде е, изяснена. Дали става дума за е, някаква вътрешна информация, която е законна, е, която може би не се харесва на един или друг, но пък е законна, извинете. Така че трябва да внимаваме е, да се, да, да, за субективна преценка е, и трябва съвсем ясно да кажем, че не всичко, което е, човек е, е, така намира като неприемливо, е, може да се сметне за, за сигнал за нередности. Трябва наистина да е, изясним точно за какво става дума би трябвало, настоява много, да има възможност трябва да има силни обвързващи структури с автоматично действаше. Например, някой, който има да каже нещо, да може да отиде и да го каже на медиите, но може би трябва да има и вътрешна структура, вътрешни структури, и някакви гаранции още във вътрешен план, преди да се изнесе информацията пред медиите противен е, случай е, има е, сериозна заплаха за тези лица, така че аз съм за това да се ограничат тези възможности. Не знае до каква, до каква степен е възможно това да се мартира като последна альтернатива, но трябва да има силни вътрешни структури, които да задействат и автоматизма при преследване. Благодаря, господин председател. Искам да сигнализирам за два, може би три важни аспекта. Преди всичко, господин Фос беше прав. Изключително важно е това обвиненията да се основават върху факти и човекът да няма никакъв интерес в провежданото по него сигнал разследване. В много държави, включително в моята държава, Португалия, традиционно е много по-опасно да съобщаваш за престъпления и наредности, отколкото да ги извършваш. Затова е много важно хората да разполагат с доказателства, когато сигнализират за нередности. Защото противен случай наистина а, мерките срещу лицата, сигнализиращи за нередности, могат да бъдат наистина много жестоки. Аз съм против доносничеството. Не искам общество да се превърне в глутница хора, които само се сочат с пръсти и се заклемяват взаимно. Разбира се, сигнализирането за наредности трябва да бъде нещо, което е изключение, а не правило и трябва задължително да се основа върху факти. Много е важно да предотвратим отмъщение спрямо лицата, които сигнализират за нередност, но трябва да предотвратим и несправедливото обвиняване на хора. Не трябва подобни сигнали да превръщат онези, срещу които са насочени, в автоматично виновни в това. Е, при обвинение в корупция трябва лицето, което отправи обвинението, да носи доказателствената тежест. Разбира се, трябва да помислим за избягване на нездрави тенденции в обществото, които трябва да избегнем на всяка цена. Благодаря. Това беше последното изказване. По тази точка от дневния ред не съм сигурен дали сме изслушали всички групи и тяхното мнение по графика, госпожа Русия. Да, повечето, от които се изказаха, подкрепят отлагането до 25, така че ще определим тази дата. Добре. А ако всички са съгласни, дори по-добре. Много ви благодаря за това обсъждане. Можем да приключим с тази точка от дневния ред. И тъй като точка 9 се отлага, евентуално ще разгледаме ли след обед или утре сутринта, защото господин Джамбавски в момента отсъства. За това ще продължим. Sorry, eight. Uh... И сега за това продължаваме с, с точка 8. Тук докладчик по становище господин Антонио Мариньо и Пинто. Темата е Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие Евроюст. Ще имаме обмен на мнение по тази тема. Заповядайте, господин Марини Пинто. Благодаря, господин председател. Това становище се отнася до създаването, въвеждането на поредици промени в Евроюста като част от Европейската прокуратура. Това е само едно становище. Друга е водещата комисия, но искам да посоча някои важни аспекти, така че колегите да знаят за тях. Първата идея е, че няма да има истинска европейска интеграция, истински европейски съюз, ако нямаме интеграция и в сферата на правосъдието. Правосъдието е жизненно важен елемент в всеки един модел на Европейския съюз, който е съюз на гражданите, на хората. Ние говорим за интеграция на пазара, но трябва да имаме интеграция в сферата на правосъдието. В противен случай Европейският съюз ще бъде само теория. И разбира се, интеграцията означава създаване на органи, които да се занимават в конкретния случай с трансгранична престъпна дейност. Това е едно явление, което в момента процъфтява и се шири, защо държавите членки нямат възможност да се борят срещу това поради липса на инструменти, капацитет. Така че ни трябва един транснационален механизъм в Европейския съюз за борба срещу економическите престъпления, например, укриването на данъци. Нека да не забравяме, че 6 милиарда евро годишно се не постъпват в бюджет на Европейския съюз поради неплатени данъци. И това е защото не се води ефикасна борба срещу укриването на данъците на нивото на държавите членки. Така че много е важно да се отчита економическата престъпност. Например, корупцията води до неефикасно използване на публичните средства за престъпно или неправомерно използване на средства, отклоняването на средства, също така е организирана престъпност, трафика на хора, включително жени и деца, трафика на оръжие, трафика на наркотици. Всички тези видове престъпност се случват в държавите членки на Европейския съюз, така че за това е необходимо да има орган, който да е създаден от Европейския съюз и също така за европейското общество, за Европейския съюз, изключително сериозен е проблема с тероризма. Виждаме, че Европейския съюз не успява да се пребори ефикасно с тероризма. Затова един наднационален орган може да обедини различните служби на държавите членки, които в момента си съперничат помежду си, не работят достатъчно добре, не си обменят ефикасно информация и за това терористите работят, могат да извършват своите туристични актове много по-безпрепятствено. Също така има и много други въпроси с транснационално измерение, например семейното право, правата за упражняването на родителски права при развод на родители, които са граждани на две различни държави. Трябва наистина да насърчим, да засилим истинската европейска интеграция. Трябва да има списък на престъпления, които ще бъдат предмет на дейност на един орган, който е на нивото на Европейския съюз. Необходимо е да се преследват такива престъпления и за това е необходимо да има наистина европейско пространство на правосъдие. За това съм много за е, реформата на Евроюз и смятам, че европейският прокурор трябва да бъде председател на Евроюз и Евроюз трябва да е подотчетен на Европейската прокуратура, а не обратното, така както сега стоят нещата, когато прокурорът се предполага да бъде само член на Евроюст, а не да отговаря за Евроюст. Всяка е, всеки един вид Европейска прокуратура, която разполага с оперативни средства, инструменти, ще може ефикасно да се бори срещу международната трансграничната престъпност. Нещо, което в момента се шири безнаказано и без резултат на борба от страна на Европейския съюз срещу това явление. Това е основният проблем. Предложеното тук законодателство за създаване на Европейската прокуратура – не е достатъчно амбициозно в сравнение с нашите потребности. Това е една малка стъпка напред. Ако се обърнем назад и погледнем какъв напредък сме постигнали, обаче ще видим, че сме напреднали много, но така ли, че трябва да направим още повече. Аз съм за доклада, ще се изказвам за това. Това е и моето становище. Призовавам колегите да гласуват за този доклад и за създаването на Европейската прокуратура. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Дюран. Euh, Monsieur le Président, très très rapidement pour dire que je soutiens euh, la totalité. Благодаря. Съвсем накратко. Е, господин Депинко току-що обясни, че естествено, че ние е, сме особено внимателни за това как ще се развие и как ще функционира една Европейска прокуратура, е, как е, ще се води тази хоризонтална битка срещу престъп пленията в Европа. И искам само да кажа, че трябва да знаем, че има е, трябва да има независимост от, и, е, от, е, на този прокурор от комисията макар че всъщност той, той трябва да получи функцията на, на независим магистрат, автономен независим магистрат. Това е нашата позиция. Благодаря, господин Фос. Благодаря. Благодаря и за доклада на докладчика, за свършната работа и за. Е, е, по принцип трябва да кажа, че измененията в Лисабонския договор е, ме е, е, така насърчават да работим за една наказателно-правна на функция, засилена на наказателно-правната функция на Европейския съюз и оправо. Е, е, предоставянето на такова правомощие на Европейския съюз. Е, ние можем е, да е, правим каквото си искаме, можем да си пожелаем каквото си искаме, но вярно е, в, че бихме могли да постигнем повече, но правната рамка в момента е такава, трябва да се съобразим с реалностите. В момента наистина трябва да европейските интереси, е, е, финансови, финансови интереси на Европейския съюз страдат и трябва да работим срещу това. Е, сега за трябва да помислим за връзката между е, държавите членки, е, Европейската прокуратура и Евроюст. Тези правни отношения трябва да бъдат много разумно е, изградени, много ясни, за да се избегне дублиране, но пък да не се създават и да не се създава и вакуум нито пък да се е, създават вратички за заобикаляне на закона. Разбира се, тези е, държави, които не участват в е, Европейската прокуратура, където е, тя няма или европейския прокурор няма а, е, правомощия, а, какво ще правим с такива държави, ако там а, от те са източник на злоупотреби с финансови интерес на Европейския съюз. Трябва да за, помислим за такива случаи. По защита на данните това сега не е тема сама по себе си за нас, но трябва да видим е, как е, да, да да помислим какво е, ще е, реши, е, казва съвета по отношение на Европейската прокуратура. Добре е, че в този проекто доклад, добре е, че имаме възможност така да обсъждаме този проекто доклад и след това да се занимаем по същество с него през септември. И нещо, което ми хрумва във връзка с данните отново, може би трябва да е, опитаме нещо, което, за което не стана дума днес, но е, защита на данните за институциите. Как да, да обвържем е, режима е, за защита на данните с Евроюз, за да има взаимно допълване, а не, не, е, не е, припокриване. Това е, което ми хрумва в момента. Благодаря, госпожа Гебхарт. Госпожа Кауфман. Äh, Благодаря, господин председател. Предложението на Комисията за Европейска прокуратура – и за реформиране на Евроюст започнаха при доста години. Междувременно много неща се случиха. Знаем, че Европейската прокуратура е, е, така попада в рамките на засиленото сътрудничество, между, и в което участват 20 държави членки. Е, е, имаме и доклад по Евроюст е, в Комисията по вътрешни, правосъди вътрешни работи. Очаквахме такава всъщност. И сега знаем е, вече как ще изглежда Европейската прокуратура и първо да видим как ще изглежда Европейската прокуратура, за да се заемем с реформиране на Евроюст. И това е стъпка, която трябва да предприемем ние в тази комисия, но преди това да видим какви са точно правомощията на Европейската прокуратура и какви са е, тези на Евроюст. За да няма наистина е, нито дублиране, е, както каза колегата Фос, нито пък е, е да се получи разминаване и. е, вакуум. Е, трябва наистина много точно да се знаем с текста за Европейската прокуратура и е, докладчика, например, предлага сега Европейската прокуратура да бъде, е, да се разглежда като член на Евроюст. Е, аз е, обаче тук е, за мен възниква въпросът дали ще успеем да разграничим е, компетенциите на е, двете, двата института. Сега, Евроюст е Европейска агенция, която така трябва да бъде лисабонизирана, както се казва, но трябва да внимаваме при тези реформа на Евроюст, този процес на лисабонизация да как пък, е, е, както и при другите агенции, как ще, ще протече тази процедура. Вено, че Евроюз е по-специфична, е, по-особена агенция, това е вярно, но тук отново възниква и основния въпрос. Заедно с много други агенции, тя трябва да така е подчинена на една обща концепция Имам а, коментари по конкретни а, текстове на колегата, на докладчика. Според мен тези предложения са доста, отиват доста далеч. В точка 13 се казва, че компетенциите при спорва между две държави членки Е, може да се решава е, такъв спор в бъдеще от е, Евроюст. Изменение 16 казва, че национален член на Евроюст без съгласие на съвета държава членка може да възложи разследване в дадена държава, в дадена държава членка. Мисля, че тук също се отива твърде далеч. Е, тук се изключва възможност. Е, мисля, че тук трябва да помислим допълнително по този въпрос. Имаме все още време, но аз съм е, така доволна от съвърст работа с докладчика. Ще му внеса, ще му дам предложение за изменения и мисля, че ще излезем с добра позиция от името на комисията да кажа, че има традиция, дори докладчиците искат е, експлицитно думата в тази комисия, която иска да се изказват, за да няма неразумение. Госпожа Гепхарт, е, вие поискахте думата? Благодаря. Некато докладчик е, в сянка е, искам е, да изразя радостта си. Аз бях е, докладчик за, при създаването на Евроюз преди много-много години. И тогава аз предложих да се поло... това би... Казах, че това може да се разлежа като началото на Европейска прокуратура. Това бе отхвърлено и от парламента, и от комисията, и от съвета, разбира се. Uh, е, е, всеки е, така имаше някакви опасения от идеята за Европейска прокуратура. И сега ще кажа, че се радвам, че след толкова години, макар и много бавно, така озрява в главите на хората и наистина хубаво е, че Европа поне в тази област излиза с нещо общо и това, което каза докладчика е много уместно. Трябва наистина да се борим с европейската престъпност, различна престъпност и това е един от начините да го правим. До сега нямаше такав, такъв институт. Виждаме в много случаи е, че при преследване на някакво е, престъпление, е, извършителите на престъпление, ние идва, удряме на камък, опираме до дадена граница и нещата спират там и не функционират така, че казвам отново, много се радвам, че е в крайна сметка и нещо мръдна напред и в това отношение. Благодаря. Господин Лебретон. Съжалявам, че трябва да наруша консенсуса, който е на път да се оформи днес. Накратко искам да напомня, че аз съм против създаването на Европейска прокуратура, тъй като още една стъпка към превръщането на Съюза в федерална държава. Аз съм против такава държава. Аз съм за друг европейски модел, който за съжаление обаче за сега няма привърженици. Това е Европа на нациите. Необходимо е координация да има, но не да се създават наднационални органи. Ако тръгнете по този път, трябва да да прекъснете всички връзки между тази прокуратура и Брюксел. Мисля, че политическия контекст, който представихте, е верен. Господин Кавада. Аз искам малко да успокоя господин Либретом, като направя предложение. Искам да кажа най-напред, че работата на господин Марино Люпинто е работа, която е в правилната насока. Идеята за създаването на Европейска прокуратура, свързана с Е, беше възникна тази идея през 1996 година, когато стана дума за споделяне на информация за сътрудничество. Ева Жули, един е Балтазар Гансон, е, италиански съдия Антонио Ди Петро и други – казаха, че им е изключително трудно да се борят а, а, с а, международната престъпност и от тук тръгна идеята да има обмен на информация и сътрудничество между съдебните органи. След това възникна трафика, сега имаме проблеми с тероризма. Вече е ясно, че не е възможно да се справим с международната престъпност само с национални мерки. Необходимо е да се действа в международен план. Но трябва да се прави всичко това интелигентно, тъй като в много държави, както каза господин Либретон, има мерки. Затова трябва да се уточни каква точно ще бъде ролята на Европейската прокуратура и какво ще бъде в правомощията на националните прокуратури. Необходимо е да се работи в тази връзка за задължителна но сътрудничество между разузнавателните служби на държавите членки. Има държави, които искат да го направят и други, които могат да го направят. Благодаря. Благодаря ви за изказванията. Представители на комисията. Благодаря, господин председател. Европейската прокуратура е, е голяма стъпка напред. Съветът е, постигна съгласие в рамките на разширеното сътрудничество. Очакваме с да се произнесе Европейския парламент през септември или октомври, да даде своето съгласие. Обхвата на правомощията на тази протокуратура ще бъде свързана с вреди нанасяли на европейския бюджет и ще се изисква единодушно решение на съвета, ако искаме да се разширят правомощията и да включват международна престъпност и други, това трябва да мине отново през съвета и да се приеме с единодушие. Комисията ще разгледа 5 години след влизането в сила и създаването на този орган, дали са необходими някакви проеми. Трябва да има реформа в Евроюст, тъй като агенцията от третия стълб от преди Лисабонския договор трябва да запази своите правомощия в редица области, свързани с тежка международна престъпност. Това трябва да остане. И освен това, реформата, която е пред вас и ще сме ви признатели за направените добри предложения от господин Вос, от господин Марино Пинто, всичко това е добра стъпка към привеждането в съответствие с Лисабонския договор на Евроюст. Необходимо е да имаме предвид първо, че тъй като това е Европейска агенция в технически смисъл, междуинституционалното споразумение и общият подход от преди няколко години – между съвета и комисията и парламента изисква комисията да бъде представлявана в управителния съвет на агенцията. Това не се предвижда в доклада на господин Вос и ние бихме искали да се преосмисли този въпрос. Ще е добре, за да има последователност, също и по бюджетни административни въпроси, комисията да бъде представена в управителния съвет на Евроюст. На второ място, Връзките с Европейската прокуратура трябва да е уточнена. Приветстваме идеята на господин Волс и на останалите, които се изказаха тази сутрин, че текстът трябва да не допуска дублиране, но и да не оставя вратички. Това са двата важни аспекта. Текста, който се предлага от съвета сега по конкретния въпрос, член 3, алинея 1 е по-точен, отколкото проекто доклада на господин Вос. На трето място защитата на личните данни. Това е важен въпрос за нас и ние искаме да избегнем мултиплициране на специални режими за различните агенции. Имаме в Европол такава, в Европейската прокуратура и бихме искали да не се допусне трета, така, такова, трето такова изключение за Евроюста. Мисля, че в контекста на преразглеждането на регламент 45 от 2001 година можем да обмислим тези въпроси и да предвидим някои правила, които са необходими, за да се адаптира към новите условия агенцията Евроюст. Директора на Евроюст трябва да се подбира предварително от комисията съгласно общия подход за агенциите. Това също не е предвидено в текста и искаме да ви помолим да се приложи тази практика по отношение на Евроюст. В миналото имаше проблеми, имаше различни кръгове на гласуване, без да се достигне някакъв резултат. Искаме това да се избегне в бъдеще при избирането на директора на Евроюст. Благодаря ви. Това, което все още не е казано, че крайният срок за, изклю... за а, внасяне на изменения е 30 август 2017. Господин Лебретон, аз съм а, доста изненадан от изказванията. Ние трябва да работим, да се избегне гласуване при гласуване. Мисля, че комисията трябва да си знае мястото. Благодаря ви много. С това приключваме по тази точка. Предлагам да разгледаме съвместно точки 10 и 11, обмен на, на информация относно регламента на Европейския парламент и на съвета за въвеждане на Европейска електронна карта за услуги, свързаните с неадминистративно обслужване и директивата по същата тема, където госпожа Гебхарт е докладчик. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз щях да направя същото предложение да разгледаме заедно двете досиета, тъй като те са взаимно е, свързани и много трудно е, могат да бъдат е, отделени едно от друго. Затова съм и докладчик по двете. Да припомня, че Европейската комисия на 10 януари предложи пакет за услугите, е, включващ четири законодателни инициативи, едно предложение за регламент за, изгра... за създаване на Европейската е, електронна карта за услуга, директива за рамките на сътрудничеството е, по тази карта и това са двете теми, по които аз, за които отговарям, плюс директива за процедурата за дофициране при служби и разрешителни е, и също така е, мерки е, при въвеждане на ново професионално регулиране. Това е пакет е, който предизвика доста така, реакции в някои държави членки и доста заинтересовани страни. Затова се радвам, че е, в основната комисия ИМКО се реши е, да се отложи малко работата, да се отложи окончателното приемане, за което ми дава и на мен малко време да проверя някои допълнителни факти, и, и да, защото въпросите свързани с електронната пътната карта са доста е, сериозни и дълбоки. Едно е ясно. Винаги съм питала по въпроса Европейска комисия, но не съм чула разумен отговор. Всъщност, каква е ползата от е, такава карта е, за услуги? Защото в директивата за услугите имаме вече съответния е, партньор, имаме е, система за съвместна работа, е, с, която регулирани са отношенията между държавите членки. Имаме и директив за командироване на работниците и когато питам комисията, чувам от тях, е, че е, тези инструменти не функционират толкова добре. Ето защо е, трябва да бъде въведен и четвърти инструмент. Първият ми въпрос е, разумно ли е да се създава допълнителен инструмент, вместо тези, които, с които вече разполагаме, да бъдат проверени, да се види до каква степен те действат, ако се наложи да бъдат променени и да се предложат начини за тяхното до подобряване. Наистина въпросът за съвместната работа между отделните инструменти, съвместяването на отделните инструменти е много важно. Трябва да е, има ясна граница кой е, се отнася до какво например, каква е ролята на е, директивата за услугите, член 16, е, свободното движение на услуги възоснова на един от основните принципи е, на ТЕФО. И какъв, как, е, дали предприемачи, които е, е, предлагат услуги в друга държава членка, могат да извършат формалностите на едно място, вместо да ходят по много инстанции. Този инструмент, как се съвместява, как се съчетава той с европейската карта, е, която е насочена е, към е, държавата по происход, а не по дестинация. Значи отново опираме до прехвърляне на товара на доказване от страната по происход към страната по дестинация и, е, а именно, че за две, в срок от две седмици трябва да се, да се е, докаже едното или другото. Това е един от проблемите, е, който, на който се натъквам, който все още не е изяснен, изяснен как ще си взаимодействате, как ще си съжителствуват тези два инструмента. друг проблем при прилагане на регламента – отново опираме до, е, се стига до дублиране на местата за регистрация или, или е, одобряване, е, раз, разрешителни, е, издаване на разрешителни. Отново се получава дублиране, е, нещо, което е, комисията си беше поставила като цел в този законодателен е, период, да се облегчи бюрокрацията, но вместо това виждам, че се е, издига нова бариера и се създава е, паралелна структура е, за издаване на разрешителни, е, паралелно на това, което имаме по силата на директивата за услугите. Та това ме навежда на въпроса до каква степен е смислено всичко това. Има ли, има ли е, добавена стойност? Е, да не, да не е, заобикаляме нещо, което вече е, имаме и да градим около него нови неща. Е, въпросът, който си е, поставям, на който още нямам така е, окончателен отговор е, е отново дали има смисъл ние като парламент да е, да пренаписваме тази е, директива и регламент, за да могат да, да съответстват на съществуващите правни текстове в Европейския съюз или не е по-разумно е, да върнем текста на Европейската комисия с молба да излезе с предложение в което да, да коригира тези е, моменти и да излезе, пак както казах, наистина с едно предложение, по което можем да работим. Е, същите въпроси се отнасят и до съвета. В момента сега там бурно се дискутира е, въпроса дали трябва да се изясни и как този въпрос ето, за мен това е, е показателно, че ние е, като Европейски парламент, ако намерим разумни, е, е, дори когато ние стигаме до разумни решения тук в парламента, в съвета нещата продължават да са сложни, защото е, е, те трябва да отговорят на същия въпрос, който аз си поставям какво трябва ние да, да, е, да предложим тук е, чрез е, становището си. За това, както казах, се радвам, че днес няма все още срок за изпращане на и внасене, за предаване на становището, което ще ми даде повече време да си отговоря на някои от тези въпроси. И хубаво е, че водим тези дискусии днес също. Тя ще ми даде възможност да, така, да, да опипам почвата, защото не можах да го направя с докладчите в сянка, да, да, да, да видя какви са настроенията и нагласите в другите политически групи. Господин Буда. Да, mulțumesc, domnule Благодаря, господин председател. Аз съм доста критичен към комисията обикновено, но този път не бих искала да критикувам точно предложението на комисията. Госпожо докладчик, мога да ви кажа, че става дума за инструмент, създаден от комисията и това е альтернатива, не е нещо задължително. това е альтернативен инструмент или няма значение дали е альтернативен или задължителен инструмент. Това, което е важно е да видим какво е важното в този доклад. Аз читам този проект, представен от комисията, може да се разглежда като стъпка напред за намаляване на бюрокрацията, пред която са изправени лицата и дружествата, които предоставят услуги. Знаете, че има някои трудности с комуникацията и комисията излиза с предложение, за да може да се използва електронна форма административната тежест, свързана с превода на документи, между други такива процедури, ще бъде облегчен, облегчени. Също сертифицирането на документите ще бъде облегчено. Става дума също и за намаляване на разходите почти на половина в сравнение с тези, които са свързани с услугите към момента. Считам, че законодателството е, прави нещата по-предсказуеми за доставчиците на услуги. Трябва да видим как може да става предвиждането от една точка до друга. Аз съм от Румъния, страна от източна Европа и ние осигуряваме доставчици на услуги в Европейския съюз. Има много румънци, които работят в е, други държави от Европейския съюз. Затова трябва да се намери формула, за да се спаси това предложение, да отчитаме ситуацията. Доставчиците на услуги трябва да могат да работят на а, своя роден език. Не трябва всеки път а, да се изисква от тях да представят документи в превод. Така ще бъдат облегчени. Също точно, толкова важно е да се упрости упростяването на професионалните квалификации. Знаете, че има доста тревоги, свързани с признаването на професионалните квалификации в държавите членки. Как тази електронна карта ще се съвместява с наличните вече инструменти? Тук, според мен, комисията трябва да предостави повече обяснения, за да се избегне да има паралелни структури, както току-що беше казано. Трябва да се поставим въпроса каква е добавената стойност на тази директива. Освен това, да се опитаме да видим дали няма конфликт с обслужването на едно гише, което се предлага в директивата за услугите. Има риск от създаване на излишни дублиращи се структури. В регламента се запазват също и социалните аспекти, условията на труд. Европейската карта не е предвидена в директивата за командированите работници, тъй като там тя може да се ползва от работодателите, но не от работещите. Трябва да се намери конструктивно решение, според мен, в този регламент. Освен това, считам за много важно да направим конкретна оценка и на сроковете, които са предвидени. Този трети сектор, сектора на услугите, е много динамично развиващ се сектор. Водихме дискусия, ще изчакаме реакцията на Европейската комисия, но трябва да намерим формулата, която е най-удачна, за да има добавена стойността. и трябва да се опитаме тази добавена стойност да бъде максимална чрез приемането на регламента. Благодаря ви. Няма други желаящи за изказване от страна на депутатите. Комисията. Дали бихте искали да се изкажете? Разбрах, че искате да изнесете кратка презентация. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Имам само 6 слайда Надявам се, че те ще отговорят на поставените от госпожа Гепхард въпроси и поставените от господин Буда въпроси също така. Има две части в нашата презентация. Каква е логиката в основата на предложението и кои са основните характеристики? Защо предлагаме и какво предлагаме? и има общо съгласие да не се преразглежда цялата директива за услугите. Това беше предмета на много интензивни политически обсъждания и съветът, и парламентът, и комисият всички сметнаха, че няма нужда да се преразглежда директивата. Предложението за електронната карта се вписва в общата уредба. Уредба идеята е просто директивата за услугите да работи по-добре. Тази директива води до растеж работни места, но потенциал и не се използва пълноценно и държавите членки, комисията, парламента осъзнават, че има какво да се спечели от гледна точка на развитието на единия пазар в това отношение. но един от важните аспекти на директивата се отнася до упростяване на административните процедури и комисията по тази причина – не може да предприема действия за гарантиране изпълнението, особено що се отнася до наказателните процедури. Електронната карта е един допълващ акта. Той допълва едината точка за контакт, нещо, което е само инструмент за информация – това е нещо, което се вдъхновява и се опира върху Европейския кодекс за професиите. Т.е. тази електронна карта следва да бъде инструмент за достъп до дружества. Т.е. професионалната карта е предназначена за физически лица, а електронната карта за услуги е предназначена за търговски дружества. Ние проведохме много семинари и консултации с заинтересованите страни. Срещахме се нееднократно с представители на Европейския парламент, държавите членки, срещахме се с синдикатите, Обединеният на работодателите, провеждахме много консултации, включително и писмени, и всички те потвърдиха, че все още доставчиците на услуги – се сблъскват с много сериозни проблеми все още. Например, несигурността, незнанието за процедурите, изискванията в приемаща държава членка няма достатъчно сътрудничество между държавите членки, въпреки предписанието за това от страна на директивата с услугите. Също така много често се изискват хартини, документи или спращане на документ по факса. Нещо, което не отговаря на нашето време и затруднява живота на таковските дружества. Някои държави членки изискват нотариална заверка, проверка на документите и точно за това електронната карта може да намали наполовина разходите, както тук вече прозвуча. Защо обхващаме основно бизнес-услугите и строителството? Защото тези две сфери са онези, в които доставчиците за услуги все още се сблъскват с сериозни проблеми и ние виждаме, че има голям потенциал в тези сфери за растеж и за работни места. Съветът и парламентът определиха тези два сектора като сектори където следва да се предприемат действия от страна на комисия, за да се премахнат основните пречки. Които, кои са основните характеристики на това предложение? Стремим се към административно упростяване и намаляване на несигурността за доставчиците на услуга и искаме да повишим нивото на доверие. Не се занимаваме с нормативните пречки, нито засягаме принципа на държавата по происхода. Ние искаме да разпишем правата и задълженията на приемащата държава членка, която ще определя как ще се предоставят услуги от доставчика на услуги. Но ще има един за Европейския съюз процедура за електронна карта за услуги и на това ще служи и също така връзката с системата за информация за вътрешния пазар. Електронната карта се предлага на доставчици на бизнес услуги и услуги в сферата на строителството, но това е нещо доброволно. Това не е нещо, което е задължително, за да се предоставят услуги, така че дружествата могат да намерят да използват други методи да оперират други държави и това се предоставя, тази карта се предоставя само на онези доставчици на услуги, които вече са установени в своята държава, държавата на происхода си. Подаването на молба на карта е свързано с дейността на единия координиращ орган в държавата по происхода. Заявката се подава на родния език на представителя на дружеството и цялата комуникация се извършва между съответните органи на държавата по происхода и приемащата държава. Процедурата може да отнеме време, но ще бъде абсолютно ясно какво ще трябва да предостави доставчика на услуги. Основно ще се разчита на данни и в много по-малка степен на документи. Последният ми слайд е само за да подчертая, че ние предвиждаме използването на електронната карта при временно изпълнение или предоставяне услуги, т.е. когато вие извършвате конкретна задача. В такива случаи срока за издаване на карта е 3 до 5 седмици, но също така има и друга хипотеза, когато дружеството иска постоянно да предоставя услуги или да работи по по-продължителен проект, тогава дружеството следва да създаде свое поделение, дъщерна фирма или филиал в приемаща държава членка. Това ще изисква повече време, за да може приемащата държава да одобри създаването на такова поделение или дъщерно дружество и това ще отнема 10 седмици. Създадени са много механизми а, за противодействие и за също така балансиране. Така че, разбира се, предвижда се и допълнително време в определените в определени случаи, ако има някаква сериозна нередност, извършена от доставчика на услуги, ще може да се оттегли, да се отмени или да се преустанови временно електронната карта. Благодаря ви. Благодаря ви, аз каза председателят. Надявам се, че с тази презентация получиха отговор някои от поставените въпроси. Надявам се, че госпожа Гепхарт и господин Буда намериха в тази презентация отговор на техните въпроси. Имаме две минути в повече. Може би, госпожо Гебхар, бихте искали вие да се изкажете. Заповядайте. Само да изразя, да изразя възхищението си, а, очудването си. Аз чувам от комисията, че и а, работодателите, и, и а, работниците са искали едно и също но аз точно за това се опасявам, защото сами от бранша споделят се точно такива проблеми и страхове че нещо, което господин Буда каза, че в директивата за командировни работници сякаш решава всички тези въпроси и може би още един въпрос, на един въпрос отговоря, който постави господин Буда при взаимното признаване на, е, на дипломи е, винаги е, все още има проблеми, но а, има а, този проблем е решен двустранно. А, е, има е, и допълнителен инструмент, който не споменавам в, в е, доклада. Е, е, затова именно още по-важно е да видим как да, да стиковаме действията на всички тези инструменти, за да не е, се окаже, че в крайна сметка един румънски е, е, една румънска фирма, която предлага услуги, да не бъде тотално объркана, да не знае е, как да действа и, и е, кой е, към кого да се обърне, е, дали е, е, всички тези въпроси е, не ми не получиха за мен отговор от тези 6 или 7 е, е, слайда. Е, е, и ясно е какво се иска, но въпросът е дали е, как всичко това ще се стикова с другите съществуващи инструменти. Това за мен е големия въпрос. Много ви благодаря. Е, ние изчерпахме нашето време и работното време на преводачите. Много ви благодаря за това обсъждане. Ще продължим нашата работа след обед. Благодаря ви.